Нека да започваме, за да можем да свършим своята работа. За днес започвам с съобщенията на председателя. За тези, които не присъстваха, казахме добре дошли на нашите нови колеги от Харватска в края на диалога по паричната политика. С пристигането на двамата нови членове, секретарията изпрати и ревизирания лингвистичен профил на администрацията. Вече съм направила подобни съобщения неколкократно, но моля да отбележите, че етичният кодекс за многоезичието е свързан с предоставянето на устен и писмен превод в Европейския парламент и едно от изискванията е комисията да изготви свой правилник, и да използва този правилник през целия мандат на своята работа, като преводът трябва да отговаря на необходимостите и нуждите на нашата комисия. А, профилът отчита както пълноправните членове, така и заместниците, като включва всички ситуации, свързани с 12, 16, 19 или 20 преводачески кабини. А, във връзка с ротацията използваме най-различни зали и поради тази причина понякога има ограничения заради инфраструктурата на залата и в този случай нямаме пълен езиков режим. Извинявам се, но просто не е възможно винаги да предлагаме пълен езиков режим, който да включва 23-те официални езика на Европейския съюз. Извинявайте за това съобщение. Опитваме се да максимизираме ползите, свързани с лингвистиковия профил. Що се отнася до крайните срокове, свързани с одобрението на проекта бюджета 2014 година от страна на комисията, съвсем скоро ще има програма, която ще е включена в вебсайт по отношение на измененията за бюджета. Трябва да се внасят изменения по бюджетните редове, а не за разликата, която се изчислява автоматично от системата. Това е много важно съобщение, тъй като системата на съвета не беше налична на 5 юли. Крайният срок е същият като за изготвянето на становището 18 юли. Ако имате някакъв въпрос, свързан с този крайен срок, може да се обърнете към секретарията. Консултативната процедура вече беше проведена и приключи на 23 юни. Получихме 86 отговора, които са налични на вебсайта. Комисията ЕКОН благодари на всички, които отговориха на въпросите. Сега те ще се анализират и ще, се видим, ще видим как ще се отговори най-добре на повдигнатите въпроси. Първият трилог по Мифит се състоя на 4 юли бяха обсъдени разпоредбите за организацията на пазара, договорихме се и за допълнителни тристранни срещи, а техническите срещи ще започнат през лятото. Следващото заседание е определено за 4 септември.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 тук навлизаме в многостранността на точка 7, поредния процес на консултация в комисията, най-напред в връзка с правило 70 от процедурния правилник. Това е доклад който беше започнат от един колега и след това беше поет от Лиам Хуанг Нок. През юни беше постигнато споразумение в триалога и стигнахме до писмена процедура по статистическата рамка под ирландското председателство. Сега бихме искали да проведем поредните консултации на комисията по правило 70 -то. Ако има някой, който иска да направи коментар, Всъщност там имаше такава възможност. Аз лично съм доволна от резултата. Не постигнахме максималното, но така или иначе белязахме напредък. Ще има гласуване в пленарна зала най-вероятно през октомври. След това поредно консултиране за регламента за злоупотребите на пазара. Решихме да говорим за манипулацията на пазара и постигнахме удовлетворителен резултат от триалога. Арлин Макарти беше докладчик и сега за кратко и давам думата. Much, except... Няма да казвам твърде много. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за отличната работа, която свършиха по този документ и за това, че се справиха за всички толкова сложни сложни комплексни въпроси. Благодаря на Шаран, че председателства преговорите. Благодаря на нашия персонал, на нашите служители, на групата, на секретарията, както и всички служители на парламента, както и на комисията. Работихме доста конструктивно, така че в крайна сметка достигнахме едно споразумение. Благодаря на всички. Много благодаря Арлин, много благодаря за твоята ефективност и за начина по който се справи с преговорите по време на тристранните срещи. вече официално можем да проведем тази процедура на консултация в връзка с резултатите от преговорите. Възражения, няма възражения в такъв случай. Ще премине документа към пленарна зала. Има ли 26 колеги в залата? Кой брои хората, които, са, които присъстват? Okay. Okay. I think I think we may have to have. Well, we may we may we may need cards, but we... Може би ще има нужда да ползваме и картите си. Ще видим. Сега ще видим дали ще постигнем съгласие или не по началото на тристранните преговори за тяхното стартиране ще трябва да гласуваме решението да се стартират преговори с съвета възоснова на текста, одобрен от пленарното заседание миналата седмица. Текстът беше разпространен от секретарията обичайни екип по преговорите от председателя, докладчика и докладчиците в сянка, възоснова на правило 72 от процедурния правилник. В този случай ни трябва одобрение от мнозинството от членовете на комисията ЕКОН. По настоящем нашите членове са 50 с допълнението на колегите от Харватска. Сега се нуждаем от 26 гласа за, за да може да се стигне до стартиране на преговорите. Това е новото гласуване по актуалните правила. А може ли да видя кой е за мандата? Anybody against? Има ли някой против? Въздържали се? Няма. Ами и в такъв случай 29 гласа за. А, всъщност, извинете, 30 гласа за. Няма никой против. Благодаря ви. В такъв случай това означава, че преговорите ще започнат. This is all too complicated. We now go всичко е много сложно. Сега минаваме към точка 17 от дневния ред, моето собствено проекто становище от председателя за последващите действия за законодателните правомощия и контрол на държавите членки при начинанието на комисията за изпълнителски правомощия. Това, което направих тук е да заглобя предложенията възоснова на опита, който се сме набрали тук в комисията при работата ни с тези въпроси. Извинявайте, обаче ми е доста трудно. I'll continue when it's quiet. Ще продължа, когато в залата настъпи тишина, защото има доста шум. that I can hear myself. Um, Бих искала да мога да се чувам. И така най-напред да посоча, че в областта на регламента за финансовите услуги имаме допълнителен формат на техническите стандарти. Ние искахме регулаторни технически стандарти, а не делегирани правомощия, където е възможно. По това се договорихме, когато а, разговаряхме и мисля, че това е начина да се действа напред. Това се договорихме по Омнибус 1 и мисля, че трябва да се вземе предвид този подход, когато говорим за делегираните правомощия. Също така с законодателя трябва да доизясни в рамката целта на всяко едно делегиране в текста, особено, що се отнася до политическия избор. Нашия опит, да речем с IFMD, е, че така направихме доста труден избор, заложихме делегирани актове, нямат достатъчно политически насоки за ЕСМА. Така че е доста важно да заложим всичко това в текста на първо ниво, така че да сме сигурни, че са заложени тези политически предпочитания в текста това е рутинно начинание. Трябва да е рутинно начинание и трябва да гарантираме, че целта е постигната. Още един проблем, на който се натъкнахме е времевото измерение, графика. Много често, когато нещо се предложи от комисията, то не се разглежда до последното гласуване толкова бързо, колкото предлага комисията. Понякога комисията е по-амбициозна. Трябва да имаме много ясна представа за времевите измерения при делегираните правомощия и RTS. Така че наистина трябва да не изпускаме времевия хоризонт. В момента времето ни притиска, имаме много неща, които да свършим, да речем, до, до година, когато а, има избори, тогава няма да има никой тук, имаме много работа по CRD2. Така че трябва да намерим начини, по които да се справим с всички тези проблеми. Също така, трябва да направим така, че да постигнем пълна прозрачност при консултирането с заинтересованите страни по всички въпроси, които са свързани с тази проблематика. И в края включвам един коментар за групата на заинтересованите страни, така че да се направи така, че да има достатъчно време да се поканят всички, които трябва да присъстват в групата на заинтересованите страни. Не задължително да се работи само единствено по делегираните правомощия, но тези хора а, имат мнение по тези делегирани правомощия. Трябва то да бъде отчетено също така. Включила съм бележки и за тълкуването от страна на комисията на рамковото споразумение, което означава, че за експертите на парламента е доста трудно да присъстват на експертните заседания. На теория те искат от нас да водим кореспонденция, да предлагаме присъстващите за всяко едно заседание, което е невъзможно. В момента имаме адхок уредба и искаме присъствието на експерти за всички заседания по определен документ. Позицията на комисията обаче никак не ни допада. За другите комисии е още по-трудно, отколкото за нас, да постигнат равно представителство с държавите членки. И понякога се твърди, че там се обсъждат други въпроси, на които дискусии ние не трябва да присъстваме, а пък всъщност говорят за делегирани правомощия, пък ние определено имаме право да участваме в тези дискусии. Наскоро одобрената директива за капиталовите изисквания, ние изискаме съответното време, което да бъде оставено за технически дискусии. Ние изискахме един месец плюс още един месец като всъщност се опитвахме да не забравяме комплексността и обема, с който трябва да се справим, особено когато става дума за нови предложения за законодателство, като тези предложения са и доста обемни. Така че това беше формата месец плюс месец и се надяваме да можем да се възползваме и от допълнителния трети месец, за да се справим с целия обем на проблематиката. Трябва да отчетем и пленарния, парламентарния график, защото когато се отхвърли определено законодателно предложение. Опитът показва, че се нуждаем от допълнително време при гласуванията в комисиите и пленарно заседание, за да обясним на всички какво става. Например, стана, настъпи голяма паника по дериватите когато възникнаха големи опасения и НПО-тата повдигнаха въпроса, че може би има определено лобиране, за да се наклонят везните срещу директивата за дериватите. Тоест, когато има отказ, трябва да се даде съответното време за пояснение или за предоговарянето на някакво решение. И за нас беше изключително трудно да се справим с последния споменат от мен е проблем в рамките на два дни. Така че според мен тази препоръка 1 е плюс 1 плюс 1, това трябва да бъде стандартното правило, което да се следва. Ами, справихме се с този проблем за лятната почивка и за изборите. Не трябва да направим така, че да не ни се изяде цялото време през лятото. Комисията а, обръща внимание на този проблем достатъчно рано. Трябва да се отчете този въпрос, ако искаме графикът да отговаря на нуждите. В общи линии, мисля, че това е най-важното. Има и някои други моменти, но те са доста ясни. Ако колегите смятат, че имат опит, когато се говори за делегирани правомощия, актове по изпълнение. Разбира се, те могат да предложат допълнителни изменения или да направят коментари. Не знам дали са тук докладчиците в сянка. Нека да погледна за кого точно става въпрос. Вернер, ти беше докладчик в сянка за НП. Имаш ли някакви коментари? This is on 17. По точка 17. Делегираните актове. Или си пределно доволен от всичко, което съм свършила? It Тук говорим за делегирането на правомощия и аз изготвих становището, което ще влезе в комисията по правни въпроси, както и с техническите стандарти, за които говорих. Okay. Um... Мисля, че това се прави най-вече от председателя. Добре, в такъв случай питам кой иска да се изкаже. Кей има думата. Имаме доброволци, които искат да се изкажат. Um, Благодаря ти. Сега ще се отнася до становището, което си изготвила. Ние сме съгласни с огромна част от заложеното в това становище и имаме по-скоро някои допълнения, не предложения за заличаване. Определено сме съгласни с графика и идеята за консултациите с заинтересованите страни и фактите, че консултациите с юрисконсултите също са част от този пакет. Допълненията, които бих предложила, са свързани с потока на информация към парламента. Във вашия доклад вие говорите за информация, която достига до докладчика и председателя. Мисля, че информацията трябва да достига и до всички докладчици в сянка, най-вече защото всичко, което протича от заинтересованите страни, комисията ЕСМА, трябва да се проучава от докладчиците в сянка. Това ще води до сериозно мнозинство в пленарна зала, защото тези хора ще могат да запознават колегите си и според мен ще е много важно, ако тази комуникация включи докладчиците в сянка по основните досиета. Мисля, че трябва да се обменя информация. Тези кратки срокове ще са много полезни. А що се отнася и до наскорошния ни опит, ние трябва по някакъв начин да включим и обмен на мнения с ЕСМА да се говори по техните публикации, да си по нашите публикации, така че да станат ясни всички въпроси преди да се пристъпи към публикуване, преди да се вземе окончателно решение да се пристъпи към публикуване. Това са моите допълнения, иначе съм напълно съгласна с вашето становище. Давам думата на Питър най-напред. Да, съгласен съм Виждам, че тук става дума за демократичните противоречия, които може да възникнат. И виждаме, т.е. такива случаи, в които текст от ниво първо може да бъде отхвърлен без да са проведени съответните дебати или пък да тръгне в посока, в която ние не желаем. Много е важно да се стигне до съответното споразумение, да се стигне до съгласие и да се разбира напълно процесът ИСИС и да работата с комисията трябва да се занимаем и с въпросите, които са, случи, са свързани с ИСЕС и работата в съвместна комисия. Свен споменава това, но определено ние проявяваме интерес към това да се гарантира, че когато има съвместна комисия, трябва тя да работи ефективно и трябва да има хоризонтален подход по ИСЕС. Мисля, че това е един подход, по който можем да тръгнем определено в правилната посока. Извън това съм съгласен с казаното от вас. Аз съм готов да работя в сътрудничество и мисля, че тук трябва да работим и по Солванс и две делегираните правомощи. Свен. Шаран, много ти благодаря за този доклад, с който ние сме напълно съгласни. Единственото е, че когато става дума за ИСЕС, мисля, че трябва да се разгледа и състава на групата на заинтересованите страни. Няма да навреди, ако им припомним, че има известни проблеми с тяхното следване на регламента в тази връзка. По-голямата част от тази работа ще почива върху нашите собствени процедури. За мен основната процедура е, че това изобилие от делегирани актове, регулаторни стандарти означава, че няма ресурси за по-малките групи да работят с персонала, който е наличен и който работи тук. Така че последствията са следните. Трябва да се работи много с външни участници. В противен случай няма да е възможно да се направи оценка по същество. И в такъв случай въпросът е следният. Възниква и ситуацията в секретарията, то там ресурсите са ограничени, така че не може да се свърши всичко, което е заложено. Така че в последствие по време на експертните заседания или съответните текстове, които се разглеждат на второ ниво, не се разглежда. Тоест разглежда се същината на въпроса, но не се взима решение. И разбирам, че е така, защото секретарията поне теоретично не е политически орган. Аз всъщност все така се пошегувах И така, възниква въпросът как може да се отсъжда, да се взима решение по различните въпроси. И мисля, че това, което предстои, което не е свързано с обикновената законодателна процедура, ще изисква много малки промени. А когато имаме обикновена законодателна процедура, има страшно много искания за промени и изменения. Така че или може да се каже, че комисията върши всичко перфектно, както и съответните агенции в първата част на процедурата. Пък това е малко вероятно. Така че очевидно е, че има проблем свързан с капацитета. И това е въпрос, който мисля, че трябва да се разгледа от нас и трябва да подобрим вътрешните си процедури. Okay, anybody else wishing to intervene? Добре, някой друг иска ли да вземе думата? No, I know. Um, uh obviously welcome that there be uh, extras. Uh, i agree with Kay. Да, съгласна съм с Кей, че всички докладчици в сянка трябва да получават нещо. В някои случаи искаме официална кореспонденция, просто се чудя до каква степен може да изискваме тези писма да бъдат разпространявани на широка нога. Не знам дали може да поискаме а, да се изпратят тези писма до всички. Понякога това е свързано с определени опасности. Най-добре е да отиват писмата до председателя и до докладчика, защото аз като получа писмата, например, мога да направя така, че всички докладчици в сянка да ги получат. Това е отговорник на председателя или на докладчика. Ако излезете с изменения и ги подадете, ще мога да ги включа в текста. Съгласна съм с вас за обмена на мнения. Мисля, че това е добра идея. Питър, мисля, че е хубаво да се каже нещо за хоризонталните въпроси и съвместната комисия. Ти имаш най-много опит и при мерките за изпълнение. Така че, може би, трябва да проверим дали този аспект е достатъчно разгърнат в текста. Свен, по групата за заинтересованите страни, по тази причина съм включила точка 9 Знаете, че имаме ограничение на първа инстанция за включването на коментари за заинтересованите страни, но за да хвърлим мост към идеята за делегираните правомощия, трябва да кажем, че те упражняват известно въздействие и тяхната работа е важна. Също така смятам, че обикновената законодателна процедура привлича повече внимание, защото по този начин се взимат големите политически решения, се изготвят сериозните политики. Що се отнася до делегираните правомощия, технически стандарти, мисля, че те не са свързани с изготвянето на основните политики и поради тази причина от нас се очаква тези политически показатели, които са необходими да бъдат заложени по време на обикновената законодателна процедура. Още нещо обаче, което липсваше по време на този мандат под натиска на работата, която ни очакваше, беше времето на комисията за обсъждане на тези последващи въпроси, защото ние бяхме притиснати в това да включваме допълнителни въпроси в дневния ред. Въпросът е, че в следващия мандат, когато са изготвени повечето законодателни текстове по финансовите въпроси и са преминали на следваща фаза, мисля, че ще имаме повече време за преглед и последващи действия. И онези от нас, които бяха тук и по време на миналия мандат, знаят как се работеше по МИФИД 1. И мисля, че това трябва да бъде нашата амбиция за бъдеще, особено когато няма такъв натиск и няма да се наложи да приемем 50 законодателни текста, въпреки че ще има все още текстове, които ще трябва да се одобряват. Благодаря ви за коментарите, отчитам ги. Ще се опитам и аз да помисля за някои изменения, а очаквам и вашите. Може да ми изпратите и бележка, не изменение, ще направя всичко възможно. Крайният срок е 5 септември 12 часа на обяд. Говорихме за 23-24 септември, за да може да се гласува на 30 септември. Ще се включи текста в изменената програма за работа на комисията. Много ви благодаря. Сега вече можем да преминем към следващата точка, точка 10 рамковата резолюция за оздравителните процедури на небанковите институции и представянето на доклада от докладчика Кейс Уинборн. Благодаря, госпожо председател. Прекрасно разбирам, че може би възстановяването и излизането от кризата на небанковите институции може би няма да бъде тема, която представлява интерес за всички. Въпросът е много специализиран, силно технически. Поради естеството на инфраструктурата на пазарите, този въпрос е от изключително важно значение. И именно за това планирането трябва да става преди кризите и преди инфраструктурите на пазарите да бъдат засегнати. Най-важното в този доклад е формулировката не банкови институции, тя е твърде широка. И в момента е необходимо да има някаква законова рамка, която комисията да предложи. Така че в обхвата на моята тема аз се а, спирам на това, което се нарича критично важна а, пазарна инфраструктура а, и клиринговите операции, т.е. посредниците на, в двустранните операции. А, и а, процесът на сетълмент, който се извършва в тези клирингови къщи. Те извършват клиринга, който дава възможност да се извършат процедурите и затова аз се занимавам в своя доклад с това, което се нарича критично важна пазарна инфраструктура. Има и други въпроси, като застраховане, управление на активите, системи за разплащане и други, които не са чак толкова дълбоко засегнати. Различни групи се обърнаха към мене с молба да се разшири тази тема, но защо ни е необходима обща рамка, една формална рамка за небанковите институции? В момент на банкова риза, криза или криза в определен а, отрасъл. Те трябва да продължат да работят. А, за разлика от банките, които не могат да фалират без целият пазар да престане а, да функционира, не банковите институции могат да го направят, но там въздействието е а, доста широко. А, много по-голямо извън тяхната а, конкретна дейност. Именно затова трябва да има принципи, по които да работи тази а, инфраструктура. Трябва да има конкретни планове за това. И мисля, че е много много важно в рамките на европейското законодателство да се ангажират, да се уредят тези въпроси. МВФ се занимава с тези въпроси, но там работата е държава по държава без да има един общ план, който да осигури достатъчно възможности, за да се осигури работата на, тези, на тази критично важна инфраструктура на пазара в случай на криза. В комисията вече беше проведен вече беше проведен триалога и комисията се занимава с институциите, които не са финансово жизнеспособни. Въпросът обаче е, че трябва да има възможност за смяна на ръководния екип. Всеки пазар трябва да дава възможност функциите да продължат да бъдат изпълнявани. За целта е необходима правна рамка, която да въжи във всички държави членки и която да дава възможност да се действа извън стандартните режими за несъстоятелност. Именно за това трябва да отдадем възможност за приемането на такива документи. Защо те са толкова важни? Трябва да кажем, че процесите на клиринг и сетълмент са изключително важно за, важни за финансовия отрасъл. Те не са много бляскави, но трябва да имаме предвид, че дори и малката клира клирингова къща трябва да а, има възможност да продължи да работи. Найната дейност трябва да бъде гарантирани. Така че, нека да кажем, комисията свърши много работа и до този момент а, про разработването на режимите, режимите за сетълмент в рамките на единния пазар, в рамките на 28-те държави членки. Бяха разработени принципите за клиринг и сетълмент, бяха разработени принципите за управление и в някои случаи тези дейности изискват банков лиценз лиценз. За това аз бих предложила в случаите, в които това е възможно, банковият лиценз да бъде издаван от банкови кредитни институции, така че за банкови кредитни институции, така че съответните национални компетентни органи трябва да решат кои са случаите, в които това не е възможно. Примерно в случаите тогава, когато съответната институция е в режим на спасяване а, има допълнителни рискове, които са свързани с този режим и затова в някои случаи а, някои от а, кредитните и банкови институции трябва, кредитните банкови институции трябва да взимат тези допълнителни въпроси предвид. Освен това, трябва да има механизъм във всяка държава членка, който да дава възможност на съответната институция да продължи да работи извън изискванията на стандартните режими за несъстоятелност. Тоест това трябва да бъде начин да се осигури, да се предотврати задръстването на системата. Дори и в обявяване на несъстоятелност трябва да осигурим възможност да се извършва сетълмент, който не влиза, не се покрива от стандартните процедури на несъстоятелност. Така че трябва да се създаде някакъв вид а, институция в държавите членки или някакъв вид альтернатива а, в държавите членки, която да даде възможност за достатъчна правна сигурност, за да продължи дейността на а, този вид институции клирингови и сет, сетлингови. Всичко, което се опитваме да направим тук е да създадем една европейска рамка, която да даде възможност да функционират такива институции в рамките на съответната инфраструктура на пазара. Много важно за тази инфраструктура е в, са ангажиментите, които бяха прияти в рамките на Г20 за дериватите. Това са много усилия, които спомена и нашия докладчик. И сега имаме рамка за Европа, в рамката на която се осигурява принципа на доброто управление на всички тези организации които влизат в категорията CCP. Рамката трябва да е по-прозрачна и трябва да има процедури, които да дават възможност да се предотврати разпростирането на негативното явление върху целия пазар. Не бива да забравяме, че клиринговите къщи имат взаимоотношения с а, а, своите централни а, партньори и от услугата коя, и услугата, която предоставят клиринговите къщи е важна за тях. Така че трябва да правим разлика между ролята на активите на клиента и на регулатор, регулаторния капитал в този централен, при този централен партньор. В случай на не спазване на ангажиментите, е, клиринга трябва е, да е, може да бъде извършен, но той трябва да бъде извършен чрез възможност за пренос, която, която да защити клиента. Тоест, необходимо ни е много силно корпоративно управление и а, ни трябва режим, а, който да а, не даде възможност да а, се а, за а, тежки последствия в случай на а, фалит при централни контрагенти. Разделителната линия, свързана с а, неплащането, трябва да обхваща двата основни а, партньора по а, клиринга. И това е първо ниво на дейността. А, никак не е вероятно, ако трябва да бъдем съвсем откровени, при нормални операции, при нормални условия на пазара да се изискват допълнителни мерки. А, средствата трябва да бъдат достатъчни, за да се осигури достатъчно участие на страните по клиринга при осигуряването на капитал. Така че никой от тези централни контрагенти не би трябвало да има достъп няма достъп в момента извън онова, което се изисква по клиринговата операция. Така че не е вероятно да имаме нужда от допълнителни мерки за възстановяване но все пак имаме един широк режим, който включва много продукти на тези централни контрагенти и този модел дава възможност за обхващане на повече възможности, особено свързани с управлението на гаранции. Когато се, в случай на събитие, което се появи вътре или извън централния контрагент, трябва да, се, да е сигурно, че има схеми, че има механизми, които могат да бъдат задействани. И Въпросът е да се знае кога започва в момента на възстановяване, за възстановяване, дали момента е подходящ или дали е това, което предлагат докладчиците в сянка е съвсем отделен въпрос. Но Важно тук, но е важно тук да се определи иерархията на загубите и когато всички други възможности са изчерпани, което, както вече казах, не е, е крайно невероятно, трябва да има възможност националните компетентни власти да се намесят и да задействат механизмът за възстановяване и излизане от кризата. След като вече са възстановени активите на клиента, след като са изчерпани, е изчерпан каскадния принцип на неизпълнение, трябва да имаме възможност националният компетентен орган да увеличи своята намеса. Това са най-общо въпросите, с които би трябвало да се занимаем и мисля, че е неизбежно да се съсредоточим върху тези въпроси. Ние създадохме по-големи рискове за предприятията от типа CCP, CSD и за това трябва да осигурим адекватни възможности за възстановяване. За мен ще бъде обаче много интересно да чуя къде да теглим чертата между а, възстановяването и предоставянето на критичната за пазара инфраструктура и какъв трябва да бъде обхвата. обхвата. Аз самата а, доста се затрудних с тези въпроси и не зная дали би трябвало да включим и други сфери, като примерно системи за разплащане, дали да включим и управление на активите и застраховане. в CCPS и IOSCO се вземат много повече мерки тук сме много по-напред, отколкото в дейността по отношение на другите небанкови институции. Така че, може би това е най-добрият начин да се върви напред. Аз се занимавам с въпросът за различните въпроси, свързани с управлението на различните видове организации. Мисля, че взаимоотношението, взаимовръзките между тези различни досиета е изключително важно в контекста на управлението. Така че има много и различни законодателни актове, с които ще приключим работата по тези въпроси, но това би трябвало да стане в необходимите срокове. Ще се радвам да чуя вашите бележки. Приключвам до тук и се извинявам отново за скучната тема. Няма да се налага много да я обсъждаме, но все пак бих искала да чуем и виждането на докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря, Кей. Сега преминаваме към докладчиците в сянка от НП Данута Хубнар. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че ако действително, сериозно искаме да предоставим необходимите условия за стабилното функциониране на финансовите пазари, би трябвало по отношение на законодателната ни дейност да вървим напред по законодателството за небанковите институции. Както вече беше казано, европейското законодателство във връзка с небанковите институции цели създаването на един а, по на една по-сигурна среда. А, въпросите, свързани с клиринга и сетълмента, са, извърш... са важни в контекста на създаването на такава среда. Онова, което, с, което чухме от и преди малко, е, е нещо много важно. Но този регламент цели по е, уредено и е, лишено от рискове функциониране на пазара, но все пак има потенциални е, опасности, които трябва да бъдат взети предвид при изготвянето на планове за възстановяване и излизане от кризата. Не бива е, пазарът да бъде нарушаван е, при тези при обстоятелствата, пред които сме изправени. Мисля, че докладът малко променя фокуса. Той насочва вниманието към някои от основните насоки за работа на небанковите институции. Е, Кей току-що ни представи в повече подробности тези въпроси. Искам да кажа, че в е, своя принос към доклада бих искала да насоча вниманието към проекто документът, който ще допълни доклада на Кей. Няколко думи за общия подход към възстановяването и излизането от кризата и плановете за това. Считам, че тези небанкови финансови институции сами трябва да разработят а, на общи подробни планове за това и трябва да има съответните институции, които да могат да поискат и промяна в тези планове. Това са надзорните органи, които трябва да имат възможност да се намесят, когато има основания за това. В противен случай рискуваме да създадем несигурност на пазара в една ситуация, която и без това никак не е лека. По отношение на излизането от кризата и надзора, надзорните органи във всяка отделна държава трябва да се опитат да изпълняват своите задължения по набирането на информация. Те винаги трябва да бъдат наясно с нещата и в различните държави има различни институции, които отговарят за излизането на тези институции от кризата. Това зависи от законодателството в отделните страни. Но има въпрос свързан с домакинството и този въпрос би трябвало да бъде разрешен. Той трябва да бъде изчистен от гледна точка на небанковите институции. Нека да кажа съвсем ясно, това е моето виждане. Също така считам, че естеството на централния депозитар и изисква създаването на съвсем конкретни планове, свързани с конкретната ситуация. Например, онова, което представлява основна дейност на централния депозитар е тема, която сама по себе си е трудна. И в момент на криза трябва да бъде запазена основната функция на централния депозитар. Това е безспорно. Ние обаче трябва да имаме предвид и останалите функции. Примерно изискването централния депозитар да следи издаването на ценни книжа. Така че тази нотариална функция, е, ако тя е, бъде поставена на риск, може да доведе до е, проблеми в цялата система. Така че тези взаимно свързани дейности на Централния депозитар също не бива да бъдат, да бъдат забравени. Мразя съкръщенията, те понякога са твърде дълги и твърде много ни затрудняват. Като се каже CSD, аз просто не знам за какво става дума, а тук става а, дума само за акроними, така че ще продължим по този, за съжаление, по този начин. А, важно е да споменем кои са централните партньори при издаването на банкови лицензии. Това трябва да бъде един конкретен, ясно разписан режим. И мисля, че тук предложеният е, за банките режим ще изисква и агрегирането на дълговете, които, а, за които може да бъде и предложена процедура на спасяване. А, банките обаче не използват такива инструменти. А по отношение на системите за разплащане, мисля, че също и тук трябва да имаме адекватни планове за възстановяване и излизане от кризата. Тук не бива да се обхващат всички преводи, всички парични преводи, защото всеки, във всеки пазар а, такива действия ще засегнат и други а, участници на пазара. Ако помислим за директивата от 1998 година, директивата за системата за разплащане, мисля, че не отива достатъчно далече. Тя не, не обхваща всички въпроси, свързани с възстановяването, излизането от крива, и кризата. Естествено, необходими са други а, допълнителни текстове за това. И последно по сектора за страховане. Кей го спомена, но не се спря в подробности. а ние би трябвало да вземем предвид и а, развитието по Solvency 2. Зная в каква посока а, се работи по този документ, зная, че има и закъснение, забавяне, а, но знам, че идеята е да се обхванат и тези въпроси. Като цяло, нека да кажа, инициативата да се предостави доклада, по който работи Кей Суинбърн е прекрасна, моментът е много подходящ и се надявам, че предложенията, включително и тези на докладчетите в Сянка, ще, взема, ще бъдат взети предвид от комисията. Надявам се, че отново ще имаме възможност да ги обсъждаме на по-късен етап. Благодаря. Благодаря, Данута. А сега за социалистите Леонардо. Леонардо за социалистите. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа Твиндъл, защото а, това беше доста тежка и сложна работа от техническа гледна точка. И, както каза госпожа Хубнер, надявам се, че като докладчици в сянка ще може да допринесем за постигането на тази правна и законодателна рамка в Европа, която да ни позволи да подходим добре към този сложен и деликатен характер, както и рисковете свързани с тази, това, което наричаме критична инфраструктура на пазара а освен това и работата, която беше извършена вече по Емир, някои е, условия бяха определени е, в, на основата на ново законодателство. Но Емир не може да допълни и да отговори на всичките изисквания, по-специално, що се отнася до перспективите за оздравяване и решаване на кризите. Надявам се, че ще мога да допринеса конкретно по този въпрос и бих искал да започна с някои забележки. А също така и ще направя оценка на това, което казаше госпожа Смайдо. Най-напред, мисля, че е необходимо, без съмнение, да се установи една по-ясна граница по отношение рамките на доклада, но най-вече спрямо разпоредбите, които ще трябва да бъдат прияти. Напълно съм съгласен с това, че трябва да се съсредоточим, съсредоточим преди всичко върху основните въпроси, и централните депозитари и разбира се и централните партньори, но независимо от това няма да може да си затворим очите пред това, че много други е, въпроси, свързани с пазара, примерно свързани с хората, които управляват активите, предвид тяхното естество, техния характер, тези участници ще могат да играят все по-важна роля и ще могат от този смисъл да имат отношение към системите на Shadow Banking, защото ще бъдат е, все по-важни за работата с ликвидностите и така нататък. И по тази причина е, лично аз считам, че този инициативен доклад би трябвало поне да открие перспектива за тези сектори, за тези критични инфраструктури, дори и основно вниманието да се съсредоча по двата аспекта, които вече припомних и преди. Така, Искам също да направя няколко забележки относно централните партньори. Струва ми се, че след това, което беше направено и разбира се, работата още не е завършена с ЕМИР по пазарните инфраструктури, мисля, че ролята системното роля на централните партньори става все по-важна. Тъй, е, че е съвсем нормално да си зададем въпроса за рамките на тези е, решения. Искам да направя още няколко забележки. Първият въпрос е, че най-напред трябва да видим какво е измерението, какви са характеристиките на е, централните партньори, защото е съвсем ясно, че по предвид ролята и измерението им, е, тяхното значение ще бъде съвсем различно в бъдеще. Това означава на практика, че ще е необходимо да видим кога един централен национален партньор ще може да способства и допринесе за финансовата стабилност. По-специално, що се отнася до така важната роля, която може да изиграе да изиграят надзорните власти на национален, в национален план. Мисля, че тук става дума за една първа важна забележка относно е, разграничаването на централните партньори. Като говорим за другата страна, аз е, не искам да навлизам в технически подробности относно действието на централните партньори, дори и да смятам, че е много важно тези партньори винаги да бъдат в състояние да привлекат е, много е, привърженици. В противен случай ще бъде много сложно. Но най-вече искам да привлека вашето внимание върху един специфичен аспект. Това касае основно потребителите. Струва ми се, че тази разпоредба е много важна, тъй като разглеждаме проблема за системното, системния баланс, равновесие. Но смятам, че трябва да поставим основно ударението върху защитата на потребителите – на централните партньори, т.е. тези, които имат пряк достъп с client mem- като client member, т.е. клиент-член. И ми се струва, че в този доклад да се посочи е, необходимостта тези клиенти да бъдат защитавани. Има още един деликатен въпрос в този контекст. Това е проблемът с производните инструменти, които не се продават на пазаря и е, комисионните трябва да бъдат определени по адекватен начин. Но в перспективата на решаване на криза на централна, централен партньор трябва да бъде съвсем ясно, че потребителите трябва да бъдат защитавани и не са те тези, които трябва да носят бремето на, на кризата и на затрудненията. И в заключение искам да се позова на централните депозитари и ми се струва, че моделът трябва да бъде този, който се разглежда за централните партньори. Но тук това няма да бъде начина да се създават задължения, да се рекапитализира финансова структура и мисля, че трябва да се предвиди съществена роля за властите, защото когато има криза, трябва да се осигури приемствеността в оперативен план Става дума за партньор, който може да бъде засегнат от кризата. И това е необходимо, за да се избегне разпространяването на заразата и да се гарантира финансовата стабилност. Това са няколкото предварителни забележки, които исках да направя, но разбира се, аз оставам на ваше разположение, разположението на докладчика евентуално да се задълбочат тези въпроси и да помогна по една така техническа и сложна тема, където се опитваме да въведем нови елементи, когато, разбира се, се опитваме да правим нещо ново, трудностите са още по-големи. Благодаря. Благодаря много на докладчика Всянка. Благодаря за вашите обяснения и за схемите. Става още по-трудно, когато се опитваме да ги разберем. Но що се отнася до целта, има две части в доклада. От една страна тази, която касае критичните инфраструктури, по които дадохте някои подробности и е, на които трябва да намерим отговор за начина по който да се действа. И мисля, че това е наистина необходимо, защото ще трябва да се приемем законодателство по този въпрос. Има и други елементи, кои, които също трябва да бъдат разгледани. Не знае какво трябва да се направи с управлението на авуарите. Трябва да видим е, Проблемите, които ние имаме с сигурността, как е, е, да се съчетаят интересите, все повече инвеститори искат управителите да могат да имат, е, да са по-властни, по-силни, и не може да се е, решат е, веднага тези въпроси, но могат да бъдат поставени. Докато за критичните инфраструктури може да приключим с някои аспекти. Аз съм сигурна, че Питър ще е, вземе, ще се намеси, когато става дума за осигуровките и ще се решават по този начин въпросите. Властите трябва да бъдат задължени да спазват. Става дума за въпроси свързани с пенсионно осигуряване и друго. И се надявам, че кризата няма да се прехвърли от една област в друга. И отново ми се струва, че е твърде рано да се намери някакво решение, но поне може въпросът да се постави. По повод банките научихме много неща, когато двете институции изготвиха а, плановете за възстановяване, всички го казаха. Много е важно това планиране и възстановяването, изправянето, оздравяването на банките. Всичко това трябва да бъде записано в, сред изискванията в законодателството. Но някои неща ще отидат в Централната банка или другаде, може би, защото не, не може да има провал, когато се говори за системите за плащане. Централните банки, разбира се, имат своята роля и може би там някои основни въпроси ще се решават. А ние трябва да решим кои са тези важни въпроси и какво ще правим с останалото. Разбира се, трябва да се определят конкретни процедури, има известен брой неща, които, когато, например, има провал някакъв или слабост, може да има някакъв блокаж. Това ще отнеме време, за да се види кой е, какво притежава и така нататък. И може би чрез е, временното прекратяване на някои изисквания може да се решат проблеми, свързани с това, което е останало. И аз е, приветствам, че се опитвате да определите къде е границата между оздравяване, възстановяване и така нататък. И се опитвам а, е, да разбера вие дали определяте предпочитанията на клиента като а, предпочитания за депозит в банките. И по някой път стигаме до крайност, до крайния предел. Тогава какво да правим? Това е... Ако се направи паралел с банките, Всъщност носителите са тези, които губят. Дали това означава, че тези, които са клиенти и които работят с производни инструменти, трябва да признаят, че могат да губят. Ако вие внесете парите си в някаква банка и банката фалира, вие губите, разбира се. Може би ще трябва да се справим с този проблем. И ако използваме по-малко е, производни инструменти, ще е може би по-добре. Вие говорихте също и за клиентите. Имаме и непрекия клиринг за малките банки, а тук сме в една малко по-различна категория – това е нещо много важно, една важна функция, но как трябва да подходим към нея? Имаме нещо средно. Вчера видяхме на съвещанието с комисията, когато говорихме за техническите стандарти. Какво става с а, странично, с другите свързани а, лица Естествено е, че те трябва да играят роля в координацията. Това е нещо, което вече беше записано в регламента на Централната банка, в Централната банка. И тогава казахме, че е необходимо е съвсем очевидно, че Централната банка трябва да играе ключова роля по отношение на всичко, което касае а, определените граници и трябва да го кажем съвсем ясно. Това би позволило съвсем очевидно да се спазва това, което става в международен мащаб. Ако говорим за а, тези клирингови институции, трябва да видим а, как стои въпроса с тях, с CSD, да видим какво е определението за една кредитна институция. Кредитната институция трябва да поема депозити и има сериозна разлика спрямо ограничените лицензии. Трябва да видим какъв е ефекта. А на фона на директивата за възстановяване на банките. Ако това е разликата, че те поемат депозити, нещата може би ще бъдат малко по-ясни, но ми се струва, че това беше ясно казано от Данута. Някои неща касаят информацията и трябва да се знае кой какво притежава, кой каква роля играе и кога. И това е тази е, нотариуска функция, ако може да наречем. И това касае, разбира се, свързаните а, е, инструменти, които се използват. Аз ще мисля по този доклад цяло лято и ще видя дали не може нещо да ни хрумне, за да имаме по-добри определения. Наистина ще помисля. И също, може би, така ще допринесем за решаването на проблемите. Това е което исках да кажа от името на Алде. За момента това са просто лични такива е, размишления. За зелените, Жан-Пол Бесе. Да, чудесно. Аз всъщност започнах да се тревожа за лятната почивка. А, просто се притесних, като каза, че ще мислиш за този документ през лятото. Най-напред извинения на Филип Ламбер, който сега гласува в Итре. Той е докладчик сянка по този доклад, но така или иначе аз ще представя това, което той имаше да казва. Това е наистина много специализиран документ, а, така че ако се замести докладчик в сянка, това няма да е лесно. Става все по-техническо досието. Но ако погледнем къде стоят ударенията, трябва да кажа благодаря на Кейс Уинбърн. Всички тези препоръки за централните контрагенти, за централните депозитари, ние наистина приветстваме всички тези текстове и не виждам толкова много допълнения, които бихме искали да включим. По-скоро, може би да се върна все пак към тези неща, които трябва да се включи обхвата най-напред. От наша гледна точка, една от много важните дискусии е свързана с застрахователите. И наистина смятам, че ако се погледне това, което става с тези дружества по време на кризата и това, което се случва в Великобритания, мисля, че трябва да се обръща по-голямо внимание на рамката за възстановяване и оздравяване за някои институции. Не да се идентифицират всички по-отделно, но пък когато знаем, че застрахователите са много значими, когато имат трансгранични дейности, то в този случай застрахователите са свързани с финансовите а, инструменти, някои видове анюитет. Така че тук според нас има неприемлив риск и според мен трябва да има конкретна резолюция за тези застрахователи. Трябва да видим специфичната идентификация, особено когато има трансгранични дейности, тази, тази система трябва да се прилага. Сега по платежната система, както и дейностите по управление на активите, ние също смятаме, и сме съгласни с вас, Шаран, за това как трябва да се действа, но мисля, че има много небанкови институции, които са ангажирани в клирингови дейности, като секюритизация, така че ако те фалират, това означава, че ще има много значими отражения върху финансовата система. Трябва да има по-голяма яснота за това как да се идентифицират тези институции и да се упражнява надзор върху тяхната система, системна значимост така че тук по-скоро трябва да видим как точно да се подхожда а, към тях от гледна точка на оздравяването. А, то, на трето място и на последно, вие вече споменавате конкретния надзор за рисковете за зараза. Също така смятаме, че Европейския съвет за рисков за системен риск, извинете, трябва наистина да изградят една система за надзор на риска, който възниква от взаимодействието между голям брой финансови институции в рамките на пазарната инфраструктура. Това може да бъде добавено в доклада, така че ако разгледате тези три коментара, може да разчитате на нашата подкрепа. Това ще подсили доклада, но също така наистина също Приветстваме добавеното за централните контрагенти и централните депозитари. Благодаря. От ГОЕ някой има ли който да се изкаже? No comment. На този етап нямаме коментар. Благодаря ви. Добре. И Питър иска думата от колегите. Заповядайте. Благодаря ти, Шарам. Всички ние проследихме въпроса с ERG, нещо, което беше споменато вече от Ки и беше свързано с сериозна криза в финансовите услуги. Никой не може да оправда една финансова институция, която участва на пазара на недвижими имоти и се натъква на проблем от подобно естество, с подобен мащаб. Не искаме да добавяме допълнителни нива на към това, което вече е направено. Не искаме сложна дискусия, искаме една опростена дискусия, да видим какво е постигнато в същото време. Така че трябва да имаме много ясна гледна точка как да се отсъжда по тези въпроси. Това ни трябва. По-скоро имам притеснение за застрахователите, общите застрахователи, а не за банковите застрахователи, защото понякога при банковото застраховане имаме известно объркване на активите, особено когато те се стремят към едно пълно салдо спрямо у нези, които депозират и които ползват определени продукти в дългосрочен план. Така че това, което мога да кажа и Данута го спомена, е, че всички искат да знаят къде сме стигнали по пакета платежоспособност 2. И а, също така какви са а, последствията и това, което вече разглеждаме от гледна точка на така някакви прилични решения за дългосрочното, дългосрочните гаранции за активите. Така че от тази гледна точка мисля, че е доста важно да включим нещо подобно в дискусиите да, при, по време на развитие на трилозите и особено като стигнем до този момент, в който парламента може да даде своето одобрение по време на гласуване. Въпросът е, че всички тези процеси тъкат паралелно. Застрахователния сектор е много важен заради размерите на активите. Но така или иначе, рисковете са различни, както и дейностите. Приветствам казаното от Кей за спазването на международните принципи, най-вече IIRS, когато спазваме възможно най-високите принципи, но не трябва да забравяме и това, което се прави в вътрешен аспект. Сега разделянето на активите от инвестициите, според мен това се прави в парламента, да има правно разделение на активите. Мисля, че това е нещо, към което трябва да се върнем. Знаем, че аферата Мейдов беше до някъде наистина така се състоя възоснова именно на подобен тип действия. Това е една дискусия, която съм водил и извън тази комисия. Uh, не, че искам да съм настроен враждебно, но като че ли винаги, като говорим за финансовите институции, говорим за банковия сектор, пък банковия сектор не е толкова успешен, а, що се отнася до поднасоката, в която трябва да тръгнем. А, така че, може би, плащаме на други финансови институции, които участват на пазара и трябва всъщност, имам предвид плащане заради същия подход, който трябва да имаме и към тях, защото в банковия сектор имаме много сериозен и стриктен регламент. Така или иначе, обаче, реалистично погледнато, не става дума за банковия сектор и трябва да си променим мисленето за това как действаме спрямо други финансови институции. Проблемът е доста комплексен, знаете го по-добре от всеки друг, но много моля да не се прави сравнение. Тук става дума за противовес. Прочетох вашия обяснителен меморандум, чух и вашите пояснения, като че едва ли не прочетох критика за нещата, по които се подхожда и да се надяваме, че до края на годината ще достигнем до един баланс, но в същото време ще разглеждаме проблемите по-отделно, но на равна нога не да се прави с застрахователите. Това, което смятаме, че трябва да се прави с банковия сектор. Иначе приветстваме вашия доклад, но мисля, че коментарите, които бяха направени и от Шаран, и от други колеги, ще ни помогне да постигнем напредък и да изготвим някои изменения. Може би да промените малко заглавието защото като говорим за възстановяване и оздравяване, това е банков термин, а пък тук става дума за небанкови институции. Може би да си поговорим така двустранно. Мисля, че това е заглавие, с което трябва да си останем, защото то е заложено от Емир. Така че ще трябва да се примирим, никой друг не иска думата. Кей ще трябва да отговори сега. Да, благодаря ви. Направих един предишен доклад в подобна, с подобна тематиката. Ще трябва да кажа, че заглавието не е мое, просто беше присъдено, беше дадено вече на доклада. Така или иначе в Европейския съюз изминахме много дълъг път за гарантираме, че има по-стабилно функциониране на пазара, по-прозрачно. Приехме отделни законодателни текстове, които вече се прилагат на практика имаме разрешаване на много сериозна част от проблемите, свързани с економическото управление. Това беше свързано свързано, свършено, извинете, в миналото. Т.е. тук вече не трябва да започваме от начало. Имаме основна базова структура, която може да се използва и при този а, документ. Сега, като работих по цялата тази проблематика, мога да кажа, че трябва да се помисли за възстановяване и оздравяване на небанковите институции. Това е много важно, особено във времена на криза, да има един процес, който е свързан с обмисляне на всички аспекти, който е договорен с участниците на пазара. Да видим как точно се състоят нещата, да видим каква е законодателната рамка, която да доведе до пазарна стабилност на целия пазар, а не само на един участник на пазара. Така че наистина трябва да се заложат всички тези принципи за централните контрагенти. Те трябва да се приложат на практика. Съгласно Съгласна съм с госпожа Хюбнер, че е важно да има сътрудничество в трансграничен мащаб и това ще е важно за Европейския съюз, а в световен мащаб. И а, предложението на Шаран за ИСА и за това, че ще трябва ИСА да играе роля. Мисля, че тук трябва да обмислим този въпрос. Това ще е много важно за централните контрагенти и за централните депозитари. За обхвата, обхвата мислех си, че сме стигнали до консенсус, мислех си, че сме ги, че сме ограничили обхвата до на системите за разплащания на централните контрагенти и централните депозитари. Сега чувам колегите, които искат по-широк обхват. Въпросът е, че говорихме с господин Доминичи и господин Скиминал, така че тук ще трябва наистина да се примирим за този обхват, за ролята, която играят тези институции, за повторното използване на активите. Мисля, че това е толкова важно начинание, че то трябва да се свърши отделно. Наистина проблемът е толкова голям и сериозен, че той заслужава отделно разглеждане. Може би пък което означава, че може би е по-добре да остане тук в този доклад. Може би прекалено рано тук в този доклад да достигаме до прекалено а, големи подробности, защото разплащателните системи на централните контрагенти и централните депозитари са толкова по-напреднали и ние поставяме върху тях прекалено голям натиск в сравнение с ЕМИР, скъсяваме сроковете за действие така че аз поне си мислех, че отиваме към един по-фокусиран доклад и може би трябва да проведем поредната дискусия с докладчиците в сянка, за да видим на къде да тръгнем, защото като че ли ми се стори така, че искате един по-фокусиран доклад, а не по-широко обхватен. Но така или иначе, ако смятате, че тези въпроси са толкова важни, ще трябва да ги включим. Аз, да, разбирам какво казвате за банките. Не всичко казано за банките въжи за всички банки. Така или иначе, някои от тези институции се справиха доста добре по време на кризата и ние трябва да почерпим сила от техния опит. Пазарната инфраструктура в Европа предостави добър начин за действие в Европейския съюз и а, те в крайна сметка не трябваше да се справят с каскаден принцип при неизпълнение на последните етапи. Така че наистина разглеждаме тук екстремни условия пък никой не обича подобни екстремни условия. Въпросът е да има подобни планове за възстановяване и оздравяване, за да се види какви биха били последствията. Говорих с стопански субекти в цяла Европа и те биха искали в своите бизнес планове да разгледат този въпрос, свързан с сигурността, както и появата на форс-мажорни обстоятелства мисля, че никой не харесва фалитите, но а, трябва да се разгледат подобни случаи евентуалните последствия. Благодаря на всички, за всички, на всички за коментарите и както казах, отбелязвам необходимостта от отделен режим за възстановяване, който беше споменат тук, така че се надявам, че ще проведем много по-широки широко обхватни дискусии, когато се поставим възстановяването, оздравяването, да видим докъде може да се стигне при банковите депозити, така че ако се използват клиентски активи, смятам, че това трябва да стане под насоките на национални компетентни органи. В момента, в който се стигне до момента, до който се включат клиентите. Мисля, че в този случай се стига до доста а, труден момент. Искам да благодаря и на... Искам да спомена и клиринговите членове, на които им се плаща, а, така че не трябва да се има връщане обратно към клиентите в момента, в който нещо се обърка. Надявам се, че ще успеем да намерим съответните решения. Благодаря на всички и очаквам измененията през септември. Uh, Благодаря много. Както вече казах, срокът за подаване на изменения е 3 септември, така че няма да попречи на вакансията. На 23 септември ще обсъдим още, още веднъж всичко това. На 17 октомври ще има обсъждане в Екони. През ноември, вероятно, гласуване в пленарна зала. А за остатъка от е, заседанието ще трябва да предам председателството и е, ще се посвета е, на въпросът свързан с Централната Европейска Централна банка. Uh, и така, нека да продължим с доклада на Юрген Клюте, свързан с таксите по разплащателни сметки, прехвърлянето на разплащателни сметки и достъп до сметки с основни параметри. Заповядайте, господин Клуте. Благодаря. Искам да ви кажа, че има доста много забележки. Господин Бърния ми каза, че трябва пет пъти да се намеси преди този проект да бъде прият от изпълнителната комисия. Тъй, че има доста така, затруднения и най-напред искам да приветствам предложението на комисията. Мисля, че това е добра основа за нашата работа и така ще може да защитаваме и нашите интереси. Значи на 4 юли 2012, преди една година, в парламента гласувахме за инициативния доклад. Най-напред ставаше дума за банковите сметки и достъпа до банкови сметки. Говорихме надълго и на широко. Имаше така голямо мнозинство за. И що се отнася до това, до тези сметки, сигурно ще постигнем някакъв, някакво споразумение и добро решение, което да удовлетвори нашите избиратели, нашите граждани. Така, правилата, за които говорим днес, са свързани с услугите, които те носят за потребителите. Идеята, разбира се, е да се осигури конкуренция, за да може всички да се възползват от това. Трябва да се създаде и климат на доверие, който да е по-силен, да се възстанови доверието. Знаете, че в някои държави членки хората не си дават сметка, но някъде има страни, където хората просто не вярват на банковата система и нямат никакво така желание да поверяват спестяванията си на банки, защото тези институции може би не заслужават това доверие за някои конкретни случаи. Така че тази директива трябва да се помогне да се засили доверието към банковите институциите и да се направи така, че вътрешния пазар да се развива и то, по, то хармонично навсякъде в Европа, не само в някои страни. Комисията направи едно предложение, що се отнася до достъпа, и то не е само достъпа до сметките, но и да се осигури прозрачност и да се гарантира правна яснота, когато примерно се сменя банка или се сменя сметка. Тъй, че аз ще вървя по реда на доклада. Първата глава е свързана с банковите разходи и цяла поредица финансови инструменти, с които трябва да си служим, да разбираме по-добре офертите на банките, да може да ги сравняваме, за да може да направим разумен избор и за да видим къде да открием сметка. И преди да открием нова сметка, разбира се, банките трябва да набавят информация за разходите си. Това нещо се прави в някои страни. Те трябва да кажат кои са разходите за тази и унази услуга, има ли някакви пакети, някакви предложения за определени сметки, за да може всъщност потребителите да сравняват. И тогава формата и терминологията трябва да са еднакви. За тези клиенти, които не са много наясно с финансовите въпроси, банките трябва да предоставят по-прости обяснения, за да може да могат клиентите да избират и поне веднъж годината Банките ще трябва да направят така един, една рекапитулация на разходите, което да позволи, разбира се, се сравняват условията, предоставени от една или друга банка. Потребителите в собствените си страни трябва да имат достъп до един надежден вебсайт, който да позволява да се сравняват банковите сметки, например с съответните сертификати, да бъдат предоставени и трябва да може в всяка страна да има такъв банков сайт. Това са в известен смисъл най-общо предложенията на комисията. Тук става дума за неща, които са логични. Сега аз, примерно, като отида в магазин, намирам, че е нормално цените да бъдат ясни, за да може потребителя да знае кое колко струва и защо толкова. И когато човек стигне на касата, да знае какво ще плаща. Но за банките не винаги е такъв случай. Тъй, че по някой път е, и си задаваме въпроси да видим как банките да могат да предоставят е, ясна информация, както в един обикновен магазин. Има някои уточнения, които бих внесъл в предложението на комисията и мисля, ще следващия път, е, когато се съберем, да работим по определенията има някои неща, които не са много ясни, има някои разлики, трябва да може всичко това да се и разясни. Ще ми се работим по едни и същи дефиниции, за да избегнем затруднения и най-вече недоразумения, когато определенията са различни в различните документи. Потребителите, в момента, когато отварят сметка, откриват сметка, трябва да знаят какви са разходите, които те ще направят, включително всички ликвени проценти и така нататък. Но това е малко уточнение спрямо това, което предлага комисията. И друго едно предложение, което бих направил. Ще ми се да има вебсайтове, които да предоставят сравнения и те да бъдат независими, разбира се, да отговарят на изискванията за качество, за надежност. Трябва да може клиентите да разполагат информация за всичките възможни разходи, свързани с откриването на една сметка. Едва ли ще е много да се поиска да се изготви такъв вебсайт, който да е независим. А освен това трябва да мислим за вътрешния пазар. Разбира се, трябва да има някакъв портал, който да позволява на хората да имат достъп до различните интернет сайтове за сравнение в различните страни. Това ще бъде просто един портал, който да ни отправи към интернет сайтовете на различните държави членки, за да може да имаме пълна информация. Целта на директивата е да улесни смяната на, на банката, смяната на сметките. По някой път процедурата е доста деликатна и трудна. Някои е, потребители се колебаят преди да извършват такава стъпка. Трябва да им бъде обяснено кое как се прави, в какви срокове. Сроковете са много важни, защото по някой път смяната на сметката изиска много повече време. И някоя банка, която губи клиенти, не е склонна да съдейства. После трябва да се види всичко, което е свързано с нередовните плащания, закъсненията и така нататък. Комисията счита, че банковата ситуация трябва да играе много сериозна роля, когато има такава промяна на сметки, трябва да се улесни живота на потребителите. А освен това, новата банка носи сериозна отговорност в държавите членки е, трябва да бъде установена система за потребление, което, за информация, прощавайте, където да се обяснява какво става, когато се сменя една сметка или една банка. Примерно, ако един клиент е останал по-дълго време от една година в една банка, не би трябвало да има разходи, когато сменя банката, казвам една година, защото все пак трябва да се избегне хората сменят всеки три месеца сметката, но когато някой има сметка в, открита в една банка, не би трябвало той да плаща някакви допълнителни разходи, за да е, стане клиент на друга банка. И естествено, че тези разходи трябва да бъдат поети от новата банка. И трябва да има е, европейска перспектива на пазара, трябва да има условия за конкуренция, които да са ясни. Е, кризата доведе до съсредоточаване на банковия пазар, но изобщо съществуват редица практически проблеми на пазара. Аз е, говорих с представители на банки и те обясниха, че когато се извършват банкови операции, има сериозни технически проблеми, когато се излиза от определено пространство. Така че трябва да видим как всички тези въпроси да бъдат решени. Аз направих разни предложения трябва да се определят правила и ми се струва, че това са чисто практически въпроси, на които може да се намерят практически прагматични решения. Като виждаме какви са трудностите за присмяната на една сметка, има два основни модела, които се изискват от асоциациите на потребители. Най-напред предложение е да има някакъв номер на банкова сметка – което, който е номер да запазим през цялото време. Това е също валидно и за предприятията. То съществува за предприятията, но а, това е нещо, което в дъл... краткосрочен план не може да бъде въведено. В средносрочен план да. И това е цел, която може да си определим в средносрочен план – и е добре да държим сметка за това искане и това, разбира се, би било полезно при смяната на сметките. Освен това беше поискано и услуга, т.е. плащанията да бъдат препращани от една към друга банка автоматично. Разбира се, това нещо, когато се смени банката, става дума. Не може да стане веднага, но ще е добре все пак нещата така да се организират, че тези технически проблеми да бъдат решени. Европейския съюз би трябвало да се вдъхнови от добрите примери в някои държави членки и да прилага добрите практики в реалистично време, така че ние насърчаваме държавите членки и те да го направят. И след това достъп до опростени сметки, Говорихме вече доста по този въпрос и мисля, че постигнахме някакъв компромис. Не става дума само за тази част от директивата. Бях направил предложения за промени, най-вече във връзка с това, което направихме, което изложихме в доклада, инициативния доклад, нещо, което решихме тук с голямо мнозинство. И като координатор сме съгласни, че първо трябва да говорим с съвета преди изборите. И пак искам да кажа, става дума за доверието, което клиентите имат в нас. Трябва да го направим бързо и по ефикасен начин. Това беше. А може би още една думичка за достъпа до банките. Има сериозна разлика между инициативния доклад и искам да внеса една малка корекция. По принцип трябва всичките банки да бъдат задължени да откриват една основна сметка. С някои малки изключения има банки, това нещо е разбираемо, за които могат да се прилагат изключения. Ще ми се да запазим тази клауза, защото в предложението на комисията как се казва, че има една банка, която може да ползва този режим. Мисля, че ако искаме да насърчаваме мобилността във вътрешния пазар и е, на лоялна конкуренция, трябва това нещо да се направи, иначе ще има дискриминация, особено за хората, които по социални причини, и финансови затруднения, трябва да запазим тази разпоредба. Разбрахме се и за това и може би трябва тук в този доклад също да упоменем този проблем. Може би това ще бъде основния въпрос на преговори с съвета. Това бяха моите забележки. Благодаря за вашето внимание. Разбира се, ако имате забележки, предложения, въпроси, с удоволствие. Благодаря господин Клютон. Господин Ланген. Е, докладчика Сенка. Благодаря, господин председател. Нашия колега Клутер много работи с тези 118 предложения за изменения. Това е доста много работа, но както сам каза, има вече решение на парламента по отношение на достъпа до основните банкови услуги и се вижда, че това, което е решено в компромиса, трябва да бъде писан отново в доклада. Това беше първия въпрос. Много добре работихте, но сега трябва вече да видим как ще може този компромис да бъде запазен. И на второ място, мисля, че това разширяване на въпроса. Разбрахме се е, по принцип за достъпа до банковите услуги. Това е много основни банкови услуги, интересен термин. Комисията говори за сравнимостта между различните банкови услуги, банковите разходи. Това, разбира се, е включено в пакета вътрешен пазар, е, единия е акт 1 и 2, но конкретното предложение не е толкова е, просто за изпълнение. В своя проект комисията на страница 3 обяснява, че според документите, с които разполага, според Световната банка, са милиона граждани, нямат банкови сметки и много биха искали да си открият такива, но достъпа до тези банки, до тези сметки е, понякога е много различен. Зависи от условията, от е, платежспособността на хората, пък и някъде в Южна Европа, примерно, има различна традиция. Все пак връзката с е, парите в броя е много по-силно, отколкото с някакви виртуални пари в банка. Не е само въпрос на доверие. Не трябва да забравяме все пак, като виждаме какво става в Германия. Има цели групи на население, което предпочитат да плащат още в, на, с налични пари в брой. Това може да има, разбира се, и отражение по отношение на данъците, но не става дума. Това са просто традиции, не е нито пране на пари, нито каквото и да било. Но е, конкурентоспособността е област, която държавата трябва да се занимае чрез е, конкретни промени, да промени именно и тези поведения. Комисията беше права като предложи директива. Държавите членки ще трябва да носят съответната отговорност. И нашия колега Клюте представи своя доклад основен доклад. Мисля, че по два въпроса държавите членки могат да играят по-сериозна роля. Господин Клуте говори няколко пъти за допълнителни делегирани актове, а ние знаем, че тези делегирани актове се виждат с доста критично око от някои колеги, защото те също имат своите, своята бюрократична страна тези делегирани актове, така че трябва да помислим по този въпрос и да се опитаме да решаваме конкретните въпроси. Това е част от предложението. Нямаме нужда от делегирани актове в конкретния случай. На второ място, информацията, която касае банковите разходи, трябва да бъде налична. Това е така съобразно банките има разлики, има например банкова група в Германия, които правят своята реклама, като казват, че няма разходи и така печелят клиенти. Но има опасност да се изпадне в състояние да не може да се направи сравнение. Добре, как да направим така, че директивата да промени това? Освен това, банковата сметка, която може да се прехвърля, беше направено такова предложение. Аз лично не намирам, че е много добро нещо това. А, има номер на сметка с регионален, национален номер, банков номер, съобразно, разбира се, банковата структура на държавата членка. И сега, ако този е, номер Ако искаме да въведем нова система, струва ми се, че това ще доведе до разходи. Според изчисленията, това нещо може да струва около 15 милиарда евро и установяването на такава нова система. И предвид задължеността на банковата система, дали ще е необходимо да се въвеждат подобна мярка, която ще отежни още повече дълга първо трябва да се изправи банковата система, не знае, но господин Клуд каза, че това нещо може да се направи средносрочно, но все пак той сигурно си дава сметка, че това ще има финансови отражения. Такова нещо съществува в Швеция, чудесно, функционира такава система, но не значи това, че ще работи на европейско равнище. А пък, що се отнася до тази услуга за прехвърляне на банкови сметки, клиентът е този, който трябва да прецени, да види дали ще го направи и защо. Когато направи своето предложение, комисията каза, че потребителят може да ползва тези предимства, да, ако желае, но не трябва да е задължително, защото това нещо струва пари. И още един въпрос от този проекто доклад. Господин Клут направи много предложения, някои от които са в правилна посока, но някои други като че ли отиват твърде далеч. Например, порталът на Европейския съюз. По принцип имаме една банкова сметка, имаме портал на родния си език – 0,25% от потребителите имат сметки извън а, страната си. Аз имам френска, белгийска, немска сметка, но вярно е, че аз съм европейски депутат така, и пътувам много, така че за мен това е полезно. Но това е изключително много работа за нищо, както се казва това, което предлага нашия колега Клюта. Мисля, че това ще доведе до допълнителни разходи, пък няма да допринесе за повече ефикасност. Това е което предлагам за регламента. Комисията сама казва своя проект и господин Барния го потвърждава. Първите предложения, които бяха отстранени, бяха изоставени. Две становища бяха отхвърлени. Службите на комисията бяха предвидели известни промени, но мисля, че всеки трябва да има право да си открие сметка. Това е чудесно. Но разбира се, имаме нужда от сравнимост, от прозрачност. И затова са необходими мерки, свързани с вътрешния пазар и към които трябва да се подхожда предпазливо, така че ще помоля колегата Курте. Знам, че много работихте и наистина ви поздравявам, но срокът 2 септември ми се струва, че не е много реалистичен. Предвид а, лятната почивка трябва да може нашите хора да работят по време на вакансията и все пак не трябва да бъдем толкова сискателни. Парламента са били през октомври, ноември, декември и така нататък. Тъй, че ми се иска да е поне 15 септември, не 1 септември. Това е което ви моля, за да може наистина да проучим нещата. Аз разбира се съм готов да сътруднича. Ние също искаме да има директива, която да е разумна, но не е необходимо Европейския съюз да навлиза и в компетенциите на държавите членки. Благодаря, господин Ланге. Сега господин Лудвиксън има думата. Я ви бърваме от так. благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за този доклад. И мога да се присъединя без проблеми към а, становището, което е изразено, много точки от становището, което са изразени в а, този доклад. Това са много неща, които бяха одобрени още преди една година и а, въпроси, които бяха подкрепени от широкото мнозинство. Принципните решения, които прилагахме на времето, също могат да бъдат използвани. В дискусията до този момент по предложението на комисията беше казано, че трябва пропорционалност, да бъдат запазени принципа на пропорционалност и субсидиарност. Но аз не съм съгласен. Именно това е областта, според мен, където европейското законодателство е оправдано. Има ясни проблеми, които трябва да бъдат решавани. Имаме 25 милиона потребители в Европа, които искат да имат банкови сметки, но които нямат. Често е трудно да се смени банка по всевъзможни причини. Така че има ограничаване на конкуренцията, тъй като е трудно за клиентите да сменят банката и то много по-трудно, отколкото би трябвало да бъде. И това пречи, разбира се, развитието на вътрешния пазар. Става дума за проблеми свързани с трансграничния пазар, мобилността отвъд граници и така нататък. Финансовият сектор и държавите членки трябва да подобрят нещата. Определено. Секторът е, се опита от своя страна да направи нещо, но усилията не бяха достатъчни и в крайна сметка е, резултатът е доста слаб. Може би проблемът не е бил разгледан достатъчно добросъвестно и съжаление. Има някои национални системи, които са частично ефикасни, но само няколко са страните, които се справят добре по трите основни въпроса, за които стана дума. Пък има други държави членки, които на практика не направиха нищо. И накратко може да се каже, че би било разумно да се поразмърдаме на европейско равнище по този въпрос, да работим в трите области, за които говори доклада и да направим нещата колкото може по-бързо. Правото за разплащателна сметка е основно право и е много важно системата да бъде упростена. Всичките доставчици на услуги, трябва да могат да предлагат е, откриване на сметки и да бъдат задължени да предоставят разплащателна сметка. Това, този достъп трябва да бъде задължение за тях. Освен това има и риска от е, социални е, последствия, като в известен смисъл дискриминация и трябва поне един доставчик да бъде задължен да предоставя тази основна услуга. Това разбира се може да означава, че цяла поредица клиенти се обръщат към, само към един доставчик на услуги, така че трябва да се внимава и в това отношение. Не трябва да се отпускат известни видове социални помощи за определен вид население, така че трябва да работим в тази област и да кажем, че основната сметка, разплащателна сметка винаги трябва да бъде възможно най-ефтината услуга, която доставчика предоставя. Това е логично. Това е и начин да се намалят, може би, разходите. А освен това, клиентите, които разполагат с такава сметка, не трябва да плащат повече от другите. ясното предоставяне информация за разходите е, не трябва да услужават нещата. Нещата трябва да бъдат простички и има е, известен брой предложения и така виждания от страна на докладчика, които може би отиват твърде далеч. Е, законодателството съществува за потребители, това не, не трябва да го забравяме. И потребителят трябва да може да сравнява много бързо нещата, за да вземе правилното решение. Ако имаме много дълъг списък с някакви документи, огромно количество неща, които трябва да се правят, няма да бъде особено ефикасно. Трябва да може да се гарантира, че клиентът ще може да идентифицира най-добрите услуги, вместо да има някакъв безумен списък, изчерпателен списък. И още нещо, Необходимо е границите да бъдат съвсем ясни, като говорим за а, сроковете за прехвърляне, кога една банка носи, започва да носи отговорност, кога друга спира да носи отговорност. И след това ще трябва банките и държавите членки да могат да приложат това. Има много функциониращи функционални системи в е, държавите членки, които да могат да продължат да съществуват без основни ремонти. Това е много основно. Е, когато говорим за прехвърлянето на сметки и банки, това е, са разходите. Не трябва за клиента да струва много скъпо да смени банката или сметката. Трябва общата цена и съответното обещетение остават скромни. Освен това, когато говорим за прехвърляне на сметки в отвъд граница, било то в еврозоната или не, решението не е толкова просто. Дори когато става дума за две банки в рамките на еврозоната. Но трябва да гледаме в бъдеще, да осигурим мобилността, да упростим нещата. Това е това са моите забележки. Аз се радвам, че докладчикът предлага конкретни неща и се надявам, че ще сътрудничим добре и ще може да постигнем добър компромис за нашите граждани. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на господин Филип Дебекер от името на либералите. Благодаря, господин господин председател. Аз също искам да благодаря на господин Клуте за усилията и с, за това, което ни предложи под формата на препоръчани промени, но и в миналото той много е работил по тази тема искам да му благодаря за всички усилия, които положи в тази комисия, в парламента и, в, документ, и по документа. Предложението е наистина много добро, защото то е посветено на тема, която, от която имаме нужда. Искам само да спомена необходимостта да разграничим два различни проблема. От една страна става дума за социалното изключване, за хората, които нямат достъп до е, основни разплащателни сметки по економически, социални е, или финансови причини. От друга страна говорим за вътрешния пазар. А потребностите, нуждите на тези две категории хора са различни. И трябва ясно да кажем, че се опитваме да решим проблемите едновременно, но че виждаме и разликите между тях. Също така а, трябва да кажем, че от една страна, когато говорим за основни разплащателни сметки, става дума за социално и финансово включване. От друга страна обаче се опитваме да решаваме и проблемите на вътрешния пазар. И мисля, че а, двата проблема могат да върват ръка за ръка. И всички, които са работили по тази тема до сега, а и ще работят в бъдеще, имат обща цел Въпросът е как технически да решим тази, проблемите, свързани с тази обща цел. Така че има идеи, има въпроси, които а, са включени и в доклада на комисията, и в предложението на господин Клуте. Първо, по смяната на банките. Първо знаем, че такива промени, особено между държавите членки, често пъти отнемат време и затова бихме искали това да става много по-бързо, много по-лесно от възможностите в момента. Прозрачността по отношение на банковите такси също е въпрос, с който трябва да се занимаем. Трябва да сме наясно какви са банковите сметки, какви са услугите, които са свързани с тях и колко струва всичко това на потребителя. И в миналото сме говорили, тези услуги не могат да бъдат безплатни, те си имат цена и тази цена трябва да е ясна, но не бива пък цената да бъде много по-висока от цени в горе-долу същия порядък. Освен това, банки създават е, организации с идеална цел, за да предоставят е, е, безплатно сметки. Мисля, че трябва да се справим и с този въпрос. Говорихме вече по въпросите за субсидиарността, но и на европейско ниво тези въпроси трябва да бъдат изчистени и всичко това трябва да бъде направено по прозрачен начин. Трябва да има и предварителен анализ на и последващ анализ на цените, на ценообразуването. Трябва да е ясно какъв е пакета на услуги, който се предлага за определена цена и мисля, че това е начинът да се решат тези проблеми. Има и друг важен въпрос не съм убеден, че трябва да създаваме нова терминология. По-скоро трябва да обединим и а, синхронизираме термините, които се използват в различните държави членки. Така мисля, че по-лесно ще постигнем поставената цел. Господин Клуте също така предлага възможността за преносимост на основните разплащателни сметки. Това е от техническа точка доста трудно и не зная доколко би било полезно. Господин Ланги също засегна тази тема. Мисля, че трябва да е ясно, че не създаваме по-тежки технически проблеми от унези, които се опитваме да решаваме. Като цяло, Считам, че докладът, който подготвяме, би трябвало да бъде много амбициозен. Знае, че е, Преговорите с съвета текат и затова а, апелирам да се включат два въпроса. Първо, социално и финансово включване от една страна и второ, възможността да се работи трансгранично. Хората много пътуват, особено младите хора. Те пътуват е, за да учат е, в рамките на Европейския съюз и трябва да се предоставят необходимите банкови услуги и сметки, е, за да бъдат улеснени те. Трябва да се премахнат доколкото е възможно трудностите и затова призовавам всички да бъдем много амбициозни сериозни в работата си по този доклад. Благодаря. Благодаря, господин Гигъл. Um, well, uh, I haven't... Не, не мисля, че имам кой знае колко много, което мога да добавя. Просто в окончателния вариант, в който доклада е пред, е, поднесен пред нас е, е, нещо, което ние отдавна очакваме. Мишел Бърние е, в комисията също спомена това, но не бива да се окаже, че Европа се интересува от банки, от застраховане, от кредитен рейтинг и какво ли не, но когато се стигне до възможността на един европейски гражданин да си открие сметка или а, се окаже, че той трябва да плаща много високи такси, а, ние не обръщаме внимание. Именно затова смятам, че, както каза и Филип Дебака, да бъд... ние трябва да бъдем амбициозни в доклада си. Също така мисля, че трябва да внимаваме защото решенията в различните държави да най-вероятно ще бъдат различни, но трябва да имаме един по-общ подход. Така или иначе, възможността за разкриване на една обща, е, по-упростена банкова сметка не би трябвало да бъде за сметка на най-уязвимите групи от населението. Може би е ирония обстоятелството, че някой от кредитните институции, различните спестовни каси и банки вече предоставят услуги на най-бедните. И това не би трябвало да се разглежда като причина останалите да не правят нищо. Така че тези кредитни сдружения са създадени първоначално не за да не се променя нищо в останалата част от банковата система. Те са създадени именно защото банките не искат да работят с всички, които, с които би трябвало да работят. Именно затова грижата за най-уязвимите би трябвало да бъде поверена на практика на всички банки. Не мисля, че Deutsche Bank ще пострада, ако предоставя услуги на хора, които, работ... които живеят с минимални доходи. Това ще помогне от гледна точка на конкурентоспособността. И последно един въпрос, по който за сега нямаме предложено добро решение. И вероятно това е с основание. А именно това е проблемът за прехвърляне на банковите сметки. Трябва ни един подходящ метод, който не изисква много интервенции, за да се намалят разходите. Проблемът е сравнителните таблици. Има интернет страници и а, други възможности за сравняване на разходите. Разбира се, ние можем да попритиснем банките да използват определени модели за работа и да се сравняват с а, себеподобните си. Така че ако имаме банка с голяма клонова мрежа, и я сравняваме с банка, която изцяло работи в интернет. Едната банка ще има само телефон за връзка, в другата банка ще има реални хора, с които човек може да общува. Тъй, че тук едва ли можем да правим точни сравнения. Затова трябва да внимаваме при сравненията, за да не се стигне до дискриминация на онези банки, които имат а, голяма клонова мрежа или по друг начин подобряват качеството на услугата. Другият въпрос е въпросът за, за финансовата стабилност. Ако просто правим сравнение на банковите сметки, независимо от това дали банките предоставят, имат големи или по-малки провизии, това означава, че не се сравняват еднозначни бизнес модели. Едните банки имат малко собствен капитал, докато другите са управлявани много по-добре, а ние ги сравняваме без да взимаме това предвид. Ако има гаранция за депозитите, за сметките над 100 000 евро, това може да създаде проблеми и за потребителя. И ако такива гаранции не се предоставят, потребителите може и да не са виновни, макар и да са много малко на брой с такива големи сметки. Така че трябва да се сравняват не само разходите, но и качеството. И естествено, много е важна тази идея, за да се увеличи трансграничният аспект при тези сравнения и пазарът да не бъде залят от такива съмнителни сравнения. Затова Докладът наистина върви в правилната посока, но трябва да помислим за детайлите и то да го направим колкото се може по-бързо, защото а, в рамките на този мандат на парламента а, това е една от основните задачи и тя е важна, защото е насочена към най-слабите на пазара на финансови услуги. Благодаря ви много, председателя. А, те, нека да кажа, че Имам дълъг списък с желаящи да вземат думата, така че се обръщам към всички ви. Моля, бъдете кратки, защото сме ограничени във времето. Сега давам думата на господин Гама. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика за предоставения ни документ и то толкова експедитивно. Освен това, аз също съм съгласен с някои от притесненията, които чухме от другите докладчици в Сянка. Филип е абсолютно прав. Трябва да направим разлика между два въпроса. Първо, достъпа до финансови услуги. Много хора нямат такъв. Не мога да си представя, че някой няма да е съгласен с това. И разбира се, всички ние трябва да помислим какво да правим по този въпрос. Втория въпрос е въпросът за вътрешния пазар и трябва да помислим как ще се справим с него. В различните държави членки има множество различни причини причини, поради които гражданите нямат а, или не искат банкови сметки. Ето, например, в моето семейство баща ми е от една общност, която определено предпочиташе да се плаща в брой, отколкото с кредитна карта. Има много хора, които и до ден днешен работят така. От друга страна обаче има много хора, които е, и в национален, и в международен план предпочитат да работят с карти. Но сега по множество а, технически и а, причини човек има кредитна карта, може да влезе в интернет, да пазарува там, има достъп до кредитни услуги. Това се дължи на технологиите, с които разполагаме. Така че нека да сме наясно, че не е нужно да говорим как да си купуваме повече касети и, а, или грамофонни плочи в момента, когато всички а, си купуваме а, дискове, примерно. Така че банките все още не са преминали а, прага на стария модел. А, знаем, че има и телефонно банкиране, но така или иначе в Economist преди няколко седмици имаше интересна публикация на тази тема. Какво правят банките? те е, обединяват е, функциите си на кредитори и на е, на, е, е, на спестовни институции, така че с технологията можем да използваме е, възможностите, които технологията ни предлага, за да е, отпускаме кредити а, като банка на а, други а, банки. Какво ме тревожи? Опитваме се да наложим на банките а, определени дейности а, в а, вътрешния пазар, но в общия пазар, след като в отделните държави решенията са различни. Например, искаме ли да поемем отговорността за това, че банките ще предоставят едни и същи услуги навсякъде? Ще кажете е, да, това ще подобри конкурентоспособността, но е, тези е, взаимоспомагателни каси предоставят друг вид услуги. Ако накараме банките да навлезат в тези услуги, те може би ще изтласкат, ще избутат от пазара тези взаимоспомагателни взаимоспомагателни а, а, съюзи А, или касията, Те си имат своето място. Говорил съм с представители на такива взаимоспомагателни каси в моя избирателен район и знаят, че настроенията са против избутването им от пазара. Това е единия въпрос. А по отношение на вътрешния пазар, дали наистина хората ще искат да сменят сметките си от, и да се прехвърлят от една държава в друга? Може би това зависи от държавата, в която човек живее, но в моята родина а, хората казват, че искат да имат възможност да си открият сметка някъде другаде и то това да става по-лесно, но вътре в, в самата страна, вътре в самата в рамките на държавата, а не да отидат примерно в Франция или в Германия и да си откриват там сметки. Така че това е въпрос, който може би трябва да обмислим по-подробно. Другата тема е прозрачност. Големия въпрос. Има всъщност два големи въпроса, свързани с банковото дело. Едното е подвеждане тогава, когато става дума за интереси с, във връзка с, с IPOs. Ще ви дам един пример. Преди няколко години един приятел даде 100 лири заем на свой близък за период от две седмици и му каза след две седмици ще ми дадеш още 10 лири отгоре. Тоест, това е лихварска дейност. И тук процента е над 50. 50%. Ако човек говори за такъв вид заем става въпрос направо за акулите, за а, лихварите, лихварските акули. Но в този случай сумата е малка, сумата е 100 а, лири и разбира се, това, което човек ще плати отгоре не е много, особено зависи разбира се и от периода, дали за една, две, три седмици и така нататък. И така, нека да имаме прозрачност върху бизнес моделите на банките. Когато човек вложи пари в сметка, тези пари не стоят там. А тези пари се въртат. Банката, така да се каже, е взела заем от нас, а за това ние трябва да получим и съответно лихва. И Именно това е прозрачността, която ни е необходима. Когато човек вложи пари в банковата си сметка, той трябва да знае, че той е отпуснал заем и съответно трябва да получи нещо срещу него. Благодаря ви, господин Зампел. Искате ли думата? Най-напред ще дам думата на господин Балцън и моля всички да бъдете максимално кратки, защото времето наистина напредна. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчикът, който работи много сърдно и който е, действително се съобрази с всичко, което беше решено. Струва ми се, че трябва да сме доволни от това, че можем да се занимаваме с този въпрос – но същевременно трябва да създадем условията за това. И най-вече трябва да видим какви са неудобствата. Мисля също, че трябва да бъдем и разумни. Имам няколко кратки забележки относно различните въпроси, които бяха повдигнати. Например, въпросът с достъпа до разплащателна сметка, мисля, че е все още малко сложно. Ще трябва да има независимост спрямо мястото на местоживеенето на клиента. Не трябва да има тази професионална връзка също. Оставам си малко скептичен по отношение това как е, всичко това може да работи на практика. Не знае също и как е, потребителят може да бъде е, контролиран преди откриването на такава сметка. Въпросът свързан с местожителството, като въпросът свързан с местожителството и дохода вече няма да съществува. основната сметка, освен това, не трябва да има отрицателно салдо. Що се отнася до пропорционалността, както знаете, това е една от любимите ми теми. Обемът не винаги е един и същ, когато се открива такава основна сметка. Това касае най-вече местните банки, които са достъпни за всички, което означава, че всичко това може да предизвика повече бюрокрация от необходимото. Но ми се струва, че трябва да се избягва да за обикновените хора да има твърде големи административни разходи. Мисля, че препоръката за повече прозрачност е много добра и може да го приветстваме. Някои държави членки вече работят в обстановка на голяма прозрачност по отношение разходите на банките. Това е валидно също и за промяната на сметки, тъй като една сметка може да бъде откривана във всяка държава членка, което води до известна мобилност. Мисля, че ще е полезно е, промяната на сметката или прехвърлянето на сметката отвъд граница трябва да бъде улеснено. Това разбира се и е, трябва да бъде свързано с е, въпрос с разходите. Така, сега и остават някои въпроси, които касаят е, практическото изпълнение. Благодаря. Госпожа Интвелт, имате две минути. Да, благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на докладчика, който мисля, че отлично ни предостави а, база за дебата. В известен смисъл много е хубаво, че говорим сега за инструменти, които съществуват от векове. Колегата току-що спомена, върви напред света и то много бързо и тези инструменти може би много скоро ще са устарели. Затова бих искала по-скоро да повторя казаното от Филип Дебако. Трябва да бъдем амбициозни, а не да се придържаме към традициите. Традициите, разбира се, са нещо ценно, но все пак трябва да признаем, че а, светът се променя. Живеем в века на а, битовите пари, парите в а, интернет. Така че няма да предсичаме опите вече с магарета да се преструваме, че пазарите продължават да бъдат национални, е според мен повече от наивно. Искаме трансгранична търговия, искаме да развиваме търговията в интернет. Водят се преговори за трансатлантически Кият договор за свободна търговия и това изисква пазарите да могат по-лесно не само да си сътрудничат, но да се превърнат в единен пазар. Така че да, наистина хората трябва да могат да сменят сметките си, да ги прехвърлят а, през граница и да запазят същия номер на банковата сметка. Мисля, че много скоро това ще бъде възможно. А, в най-близко бъдеще, така както в сферата на далекосъобщенията, човек сега може да прехвърли телефонния си, телефона си от един оператор на друг и да си запази номера. Така че след като имаме виртуални пари, сигурно много скоро ще можем да запазваме и номера на банковите си сметки. Няма как да е толкова трудно това. Разбира се, банките може би не са много охотни или не проявяват интерес, но мисля, че ако има вътрешен пазар за банкиране на дребно, това ще даде допълнителен стимул на унези, които са доста предпазливи. Мисля, че това предстои. Затова съм много за един изключително амбициозен доклад, който да направи голяма крачка напред към промяна на сметките, прехвърлянето им зад граница. Благодаря ви. Господин Босе. Благодаря, господин председател. Ще говоря кратко. Мисля, че в е, тази тема има два аспекта, както го показаха всичките. Най-напред е, включването в банковата система и от тази гледна точка може да се присъединим към по-голямата част от предложенията на нашия доставчик, когато си свърши работата и то чудесно. Второ, модернизирането в известен смисъл на банковия свят. Не трябва да забравяме, че банката е промишленост. И ние не сме в някаква администрирана система за економика. Не може да говорим за общия пазар, пък и да изискваме какви ли не реформи, които всички са за производителя. Тъй, че в цялата тази работа трябва да бъдем разумни и предпазливи, защото като обвиняваме в това или онова е, промишлеността, банковата промишленост и задължаваме да въвежда разни бързи технически промени, ние създаваме известен смут, както не се създава в други промишлости. В други области също има, разбира се, стандарти, които са свързани с екология, сигурност и така нататък. Мисля, че проблема за трансграничната дейност не е нещо супер спешно и трябва, трябва все пак да разглеждаме нещата в бъдеще с амбиция, но все пак да мислим за економическите проблеми и колкото повече ще насърчаваме всъщност банковата по интернет, толкова повече ще има безработица. Не трябва да бъдем шизофреници. Благодаря. Oui, merci, monsieur le président. Très rapide. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на комисията за свършената работа. Мисля, че тя е добре свършена и дори да споделям притесненията на колегите да не нарушаваме нашата вакансия, все пак трябва да дадем бърз отговор, защото ми се струва, че това е много важен текст. Всичко, което направихме по пазарите е чудесно, но тук е съвсем конкретно за европейците. Второ, мисля, че трябва все пак да не забравяме вътрешния пазар и Жан Пол, рядко сме съгласни, но все пак трябва да кажа, че от 10 на години се мъчим да направим общия пазар на финансовите услуги и ако наложим на банките някои разумни неща, не става дума да изискваме прекалено много, но примерно сравнимостта на тарифи, цени и разходи, те няма да измрат от тази работа и не смятам, че банковият сектор е този, който ще, за който най-много ще плачат гражданите, ако натоварим банките. Така че задълженията за прозрачност това е много хубаво. Както каза нашия докладчик Сянка, трябва да бъдем амбициозни. За момента няма, кой знае колко много лица, които имат е, сметки от граница, но все пак много, това нещо се развива много. Факта, че живеем на къде или не, членове на нашите семейства са в различни страни, това е нещо, което преди 20 години беше изключително, днес вече е нещо почти нормално, така че нека да се опитаме да направим двете неща, за които става дума да се Предостави някакво решение за по-бедните и освен това да насърчаваме трансграничната дейност. И още една последна дума. Мен ми харесва подхода на комисията, защото като е, говори за различните теми, се, не се наказват по-бедните лица. И изказвам се всъщност от интергрупата за борба срещу бедността. Всички послания, които не получаваме, Юрген също го каза, той го знае много добре, беше го записал първи доклад, получаваме е, съобщение, че хората просто искат да имат достъп до известен брой основни услуги, то при равни е, на равна нога. И колкото е, повече третираме потребителите без да правим разграничение, толкова по-добре. Това е подход, който ще позволи на всички да имат решение, евентуално с услуги, които са все пак подпомогнати, защото и в определени рамки не всеки има нужда от едни и същи услуги. Но ми се струва, че разпокъсването на финансовите услуги по време на кризата не е нещо безобидно. Опитваме се също и плащане по интернет. Благодаря Юрген за добре свършената работа и потвърждавам нашето доверие в теб. Now, um, Благодаря. А сега давам думата отново на господин Клуте. Моля да бъдете кратък. А, господин Ланг. Äh, ich wollte eine Anmerkung machen zu... Äh, да, аз исках само една кратка забележка по повод Софи. Тя каза, че трябва да се създаде истински вътрешен пазар. Да? Това не зависи всъщност от основната сметка, банкова сметка. Държавите членки са тези, които трябва да носят отговорността за тези основни банкови сметки, но ще трябва да може да се сравняват разходи, такси и какви ли не условия. Това е много по-важно, е, отколкото да имаме банкова сметка там, където живеем или където работим и така нататък. Това не съвсем не означава, че е, някой трябва да бъде изключен от системата. Благодаря. Господин Кут, ако може да бъдете по-кратък. Благодаря на всички, които се изказаха. Има няколко начина да се действа. Те са различни, но в най-общи линии ние сме, нашето мнение си съвпадат. Аз съм за прагматичния подход и както Вернер Ланге го каза, аз смятам, че е, трябва да има европейски достъп. Сега, вече как ще стане, това е друг въпрос. Но да го оставим само в ръцете на държавите членки, това малко ме притеснява. Може да има взаимно признаване, разбира се, между е, различните държави членки в банковия сектор – ако живеем в Неното кралство и имаме нужда да имаме сметка, която пък да не е призната в Германия и обратно. Това нещо не трябва да бъде така. Тъй, че ако можехме да се разберем по едно такова решение, щеше да ми бъде по-лесно. Ще ми се също да кажа, че когато ще имаме вече на масата предложенията, може да дискутираме и да се борим за компромис. Вернер постави въпроса за нещо много важно. За сега сроковете са твърде къси. Не знае дали ще успеем да довършим преди края на годината или преди края на мандата. Може би ще може да отложим срока с една седмица. Не знае как виждате нещата. Дали може с една седмица да се отложи, господин Ланге. А що се отнася до предложението за графика за измененията, ще помислим малко да се удължи срока. И това нещо с, ще ви го съобщим. Така. И се опитайте да бъдете кратък, защото имаме още един желаещ да се изкаже. Мистер Клюте? Я, ich bin soweit auch Да, аз на практика свърших. Това беше всичко, което исках да кажа, така че готово. Now we are moving to the last report. Благодаря. Сега преминаваме към последния доклад за тази сутрин на госпожа Ферейра. Европейско полугодие за съгласуване на економическите политики и изпълнение на приоритетите за 2013. Госпожа Ферейра, заповядайте. I'll speak in English. Благодаря ви, господин председател. На английски ще говоря, за да стане по-бързичко. Това е втория доклад за европейското полугодие за 2013 година и представлява и представя по-скоро полуките, които трябва да се извлекат за следващото полугодие. Също така тук се отразяват и заключенията, извлечени от тази, годишна, тази годишните препоръки по отделните страни. Разбира се, Сигурна съм, че всички колеги са, проели, са прочели доклада, знаят какви са основните идеи. Смятам, че пропоръките, които сега се представят от комисията, показват каква е правилната насока, в която трябва да се тръгне обаче, за съжаление, виждаме все още твърде малък напредък. Основните полуки бих могла да организирам така в отделни точки, много простички послания. Най-напред трябва да преминем отвъд фискалната консолидация. Разбира се, фискалната консолидация е много важна сега обаче вече сме набрали достатъчно опит, за да разберем, че без минимален растеж няма да можем да достигнем до устойчива фискална консолидация. Последният отказ да се продължи в тази връзка вече след съвета на министрите в Португалия да се ограничат изискванията на тройката в светлината на това, което беше оставено от предишните министри на финансите. Ясно е, че оздравителните мерки, които се прилагат, не могат да доведат до целите, които са набелязани и това е причината за оставката на министра на финансите. Така че ни трябва реален растеж, тъй като то е необходим за възвръщането на баланса в публичната сметка и най-вече в публичния бюджет. Смятам, че парламента трябва да изпрати това послание че, ефективните, че се прилагат наистина ефективни трансгранични мерки. Това се повтаря навсякъде, приказва се много, обаче на практика не виждаме много и все още инициативите не са задействани. What may be the causes, what may be the engines of this growth of... И какви са Надяваме се, че цените, страните, извинете, в които има излишък, ще натиснат малко, защото те имат възможност да направят това. Ще повишат производителността, ще повишат малко заплатите и вътрешните разходи, за да може да се стигне до растеж и на вътрешния пазар и за останалите части от економиката, като едно симетрично движение и резултат към това, което правим в дефицитните страни, където има намаляване на вътрешното потребление. Също така трябва да забравим подхода, който отговаря на всички, защото детайлите в отделните препоръки са много по-важни и тези препоръки са важни, тъй като отделните страни трябва да се приспособяват по различен начин, имат различни вътрешни економически модели. Също така обаче е много важно да се подсили много силната взаимообвързаност между тези няколко европейски економики, най-вече в еврозоната, където страните взимат важни решения, защото са се присъединили към общата валута и не разполагат с този инструмент за валутния курс, заложен в националния бюджет за стимулиране на економиката. Тоест, много е важно да се разбере, че ако се прилагат оздравителни мерки във всички страни, това означава, че няма да се стигне до положително отражение върху очакванията, свързани с експорта в тези страни. Трябва да отчетем всички резултати от доклада по механизма за известяване и трябва да помолим комисията да анализира много внимателно асиметричните последствия в различните економики въпреки хомогенните политики не само в еврозоната, но и в паневропейски мащаб, т.е. в цели Европейски съюз. Трябва да помолим комисията да направи един много внимателен анализ на очакванията за растеж, които се представят. Имаме вече много опит с подобен тип прогнози, които в крайна сметка се коригират надолу. Това създава доста тревожност и несигурност, както при инвеститорите, така и при гражданите, така че трябва да подобрим качеството на подобни прогнози. За да може нашите очаквания да са разумни показва, че това, което правим вонти винаги към резултатите, към които се стремим. Много е важно и да се повиши производителността, инвестициите в образование, научна и развойна дейност, иновации. Не трябва да забравяме целите от Европа 2020. Целите, които са заложени в тази програма, не показват чак такъв напредък. И ако искаме за бъдеще да показваме, че действаме като сериозен световен играч. Ние не трябва да забравяме, че трябва да показваме растеж и трябва да се инвестира в всички тези елементи, които водят до бъдещ растеж в дългосрочен план. Също така изразявам съжаление, че договора за растеж и стабилност, който трябваше да бъде един допълнителен двигал, двигател, не се прилага. И ние виждаме различните инициативи от страна на Европейската инвестиционна банка, всичко, което се предлага за еврооблигациите, нещо, което е свързано с подсилването на вътрешния растеж. Нуждаем се допълнителни стимули, за да подкрепим държавите членки в изпълнението на структурните реформи, които им се препоръчват. Очакваме инициативата която вече беше обявявана неколкократно от комисията по инструмента за конкурентно способност и конвергенция. Парламента вече има позиция по този въпрос. Само припомням това. И също така искаме от комисията да направи оценка с оглед на глобализацията на економиката, на желанията на Европа по отношение на индустриалната политика и външната търговия. Не толкова възоснова на протекционизъм, колкото възоснова на желаната реципрочност и споделянето на минимални стандарти за достъпа до трети пазари. Нуждаем се от подобен достъп, ако искаме да осъществяваме растеж растеж, а също така и общите ни позиции по отношение на социалната и екологичната политика. Трябва да се направи оценка на социалното отражение на всички препоръчени реформи. Искаме от комисията да да върши економическия и паричния съюз чрез включването на социалния стълб в последствие към договорното под парламента след доклада Мариан Тисенс. Виждаме, че се и използват автоматични показатели в отделните държави членки. Също така и се нуждаем от социална, социалния скорборд, който е включен в тези процедури. Приветстваме факта и тук можем да актуализираме благодарение на създаването на групата, когато се одобри законодателния пакет от два текста, да се анализират условията, благодарение на които можем да постигнем едно общо управление на държавния дълг. Защото сега при държавите има много по-високи нива на дълг и е много трудно да се управлява този дълг краткосрочно. Трябва да имаме един глобален европейски подход за това как да се заличи този дълг. Също така трябва да се финансира реалната економика и МСП-тата, Наистина трябва да видим как може да се довърши банковия съюз, като се включи и единния механизъм за надзор, единния орган, един, единия фонд. Все ще го очакваме, ще видим какво ще ви стане там на 10, също така схемата за гарантиране на депозити. А сега вече наблюдаваме и нов напредък при законодателството за замразяване на тази схема, както и директивата за оздравяване и възстановяване с цел връщане на доверие в економиката и до изграждане на вътрешния пазар. Включили сме законодателство срещу избягването на данъци, както и данъка върху финансовите сделки. Искаме да има и подобрение на демократичната отчетност на тройката, по-сериозно включване на Европейския парламент и в други елементи, които са основополагащи за стабилизирането и функционирането на еврозоната, но които се придвижват към една междуправителствена рамка. Тоест няма Бог знае какво ново тук в посланията, които предлагам но както казах, това са въпроси, по които Европейския парламент се изказва от дълго време насам. Сега мисля, че е време да подсилим тази програма и да се превърне просто, да се превърне от думи в действия, защото положението не се подобрява. И мисля, че като се опитваме по този начин да разработим едно широко обхватно предложение, ние ще изготвим една обща, силна и категорична позиция от Европейския парламент в тези трудни времена на функционирането на еврозоната. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Сега преминаваме към докладчиците. сянка, господин Гос. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Ферера, че подготви този втори доклад за 6 месечето. Бих казал, че ние, ние повтарям, предъвкаме вече месеци, семестри и години едни и същи думи. Ние говорим за края на економиите, възстановяването на публичните финанси, растежа, правим молитви и не правим нищо за това защото смятаме, че думата, словото може да донесе решение на нашия въпрос, но словото няма да го донесе. Най-напред лъжим нашите граждани, като им казваме периодично, че кризата вече е отминала, че нещата ще се върват добре. Не е вярно. Вижда се и дори за страни, както Португалия, например, които са по-добре, не върват нещата. Но питах вчера господин Драги какво става в Португалия. Слава Бог, не ми отговори нищо. Но Европейската банка е част от тройката, така че трябва тези, които ни ръководят, да имат известна отговорност. Но когато става дума за законодателство, знаем да ги правим, да ги натрупваме, да ги блокираме в съвета и да сме и да си говорим за 2020. Но вече сме 2013, скоро ще е 2014, на средата на пътя сме. Всъщност, къде виждаме осъществяването на тези цели 2020? когато някои страни говорят за економическо управление, същите успорят решенията, които се взимат на европейско радище, след като те са вече одобрени от съвета. Има нещо загуба на логика. Непрекъснато ни се говори за структурни реформи. Всеки казва, че ще прави структурни реформи, обяснява на гражданите, както във Франция, например, че ще реформираме пенсиите, но това няма никой да го заболи. Добре, ако това никой няма да го заболи, защо не сме го направили преди години? Напротив, това ще заболи. Както семейство, което живее над възможностите си, ние вземаме мерки и се опитваме да установим някаква стабилност. И това означава, че ние трябва да внимаваме как харчим, да бъдем ефикасни, когато харчим, но също и че трябва да се дават на тези, които носят растежа, т.е. предприятията, възможности да се развиват. Спокойно, непрекъснато ни казват, е, трябва да се възстанови доверието, но как ще се възстанови доверието в системи, които всеки 6 месеца се променят? където непрекъснато нещо променяме. Когато започва някакво предприятие, искате да знаете горе-долу какво ще ядете следващите 5 години. Това не е нещо прекомерно да го искаме. И но днес това, което, това, което не липсва, е, не ни липсват и дейно, ли ни липсват дейност, защото растежа ще го намерим, ако има дейност, дейност а не с някакви заобиколни средства. Да, те кажем, те, които са по-богати, трябва да харчат повече, но ще дам пак пример Франция, защото най-добре познавам. В началото на учебната година се дава премия за семействата и веднага установяваме, че като дадем тези пари, изведнъж по същото време се купуват повече телевизори, които се произвеждат извън Европа. Така че ако ще трябва да инжектираме пари да засилваме растежа, просто така не става. И сега това, което трябва да очакваме от тези, които твърдат, че не управляват, това е те да намерят някакви храбри решения. Да, ще кажете, ние също трябва да предложим такива решения. Аз е, скромно участвам. Е, занимавам се с е, социална, социална, данъчна, фискална сигурност и вчера зададох въпрос на господин Драги. Как държи бедността и проблемите на, на, на обществото при системичните рискове. Нямаше отговор. Може да сме отляво, отясно, не може да бъдем да си затваряме очите пред тези, които нямат нищо, а пък иначе си говорим, почваме големи операции, занимаваме се с шпионите от щатите и така нататък и отсреща какво има нищо. И това ще 6 че се надявам да постигнем нещо положително. Аз оценявам това, че комисията даде насоки по-конкретни, бяхме го поискали, но е, каза, да, ама комисията отива твърде далече. Не е комисията, съвета. Съветът всъщност се одобрява. Трябва да си дадем сметка, че ако ние не, не, не, Започнем почнем да действаме, а не само да си приказваме, нали, економистите си говорят, и е, извиняват се след това за лошите предвиждания, включително и Международния валутен фонд. Смятате ли, че това ще възстанови доверието, когато един от членовете на тройката да каже ми, еми извинявайте, сбъркахме, бяхме изчислили, ама нещо сбъркахме. Какво ще каже пациента, ако от хирурга му каже, абе знаете ли, аз 10 пъти съм оперирал в тази област, 8 пъти съм успял и се надявам, че за вас ще оценим и при вас, а няма да сбъркаме. Така че до там сме стигнали днес и ако ще трябва тези 6 месеца а, да постигнем нещо конкретно и по-добре, ще сме много щастливи, но малко не ми се вярва. Благодаря ви, господин Госе. Не виждам никой от социалистите. А, то всъщност докладчика. Извинявайте. Извинявайте. И от либералите? Няма никой от либералите. Добре. В такъв случай давам думата на господин Ламберт. Добре, днес ще говоря на френски. Жан Пол, но право го за теб. Аз съм съгласен с теб, е, като казваш, че трябва да видим как е, отново ще възстановим динамиката в Европа, но има начин да се правят и конкретни решения, но се надявам, че ще се съгласи с мен, че ако в е, обществото задушим най-дребните, това не е най-добрият начин да се действаме. Като говоря това да хванем за гушата, малките, имаме предвид малките потребители, малките предприятия и е, може да бъдем конкретни, като кажем един от елементите, ако искаме да възстановим динамиката в Европа, това е данъчна реформа, доста дълбока, която иска общо действие на европейско различие, защото пак ако остане в логиката на данъчното съревнование, малките плащат, големите избягват. Ако искаме да има прогресивност на данъка и за физическите, и за е, и за физическите, и за юридическите лица, това ще е добре. Това е просто само отвориха така една скобичка. Аз споделям известен брой неща, които докладчицата каза. Искам да привлека вниманието върху някои елементи, които бихме искали да позасиним за тия 6 месеца. Това, което ние наблюдаваме, това е нещо ново за Европейския съюз, това е подобряване на всеки 6 месеца на качеството работата, която се извършва. Преминахме от първото 6 месече, това беше упражнение, което беше нещо много просто, минахме към нещо по-колегиално в комисията, дори да усещаме, че в че ня... между братята, някои братя са по-равноправни от други. Има такива разлики между различните комисии. Ще е добре все пак всички да сме равноправни, нали? Но също ще е добре да имаме и известно хармонизиране на методите. Това, което усещаме е, че имаме специфични екипи по страни в комисията, които работят по различни стандарти, норми, например, ще дам един пример така. Раз, въпросът с разходите в областта на научно-изследователската и развойна дейност. Имаме една цел за 3% за 2020 и това ще позволи нашата економика да стане конкретно способна, но е ясно, че този, този аспект се разглежда по-сериозно за определени страни и има по-малко сериозно за други страни. И парадоксално не са най-лошите ученици от класа, които най-много им дърпат ушите. Е, ще кажете, няма логика. Да, трябват ни може би по-строги методики, по-общи в различните области на дейности и различните страни, за да може процеса да има ефект. И в този смисъл считаме, че законодателното предложение, което така се очертава като координиране ексанте на економическите политики, е възможност да се кодифицира в европейското законодателство различни метод... стандарти на методи, които да са общи за страните. Аз не знам дали има някой тук от комисията, но поне се надявам, че има. И ще кажа нашия приятел Ориен, го чакаме от е, е, отдавна по два въпроса. От една страна е, беше обявено едно упражнение, е, това беше разглеждане на качеството на обществените разходи. Става дума за бъдещите инвестиции и това, което е разходите за дейността, които могат да се упражнят. Имаше, имаше съобщение от Оли Рен едно писмо, но ми се струва, че не е достатъчно. Струва ми се, че това трябва да се задълбочи тази работа. И още един въпрос, по който Оли Рен не ни е отговорил. Това е комуникацията по социалното измерение на е, е, валутния и економически е, съюз. Искам да припомня, че имаме такива, че сме поставили ударението върху това, че социалните параметри могат да съставляват е, известно нарушение на баланса и застрашават е, доброто економическо здраве на държавите членки и на единия валутен и економически съюз. Така че за нас ще е много важно да имаме социални показатели, на които да бъдат е, измерими, надежни, които да осигуряват мониторинг върху това, което правим. Ако искаме економическа динамика няма да е с 25 или 26, 27, 28% бедни в Европа, това няма да успеем. А всяка година слагаме 1% е, е, повече е, на хората, които са под прага на бедността. Може да се каже, че е въпрос на етика и аз съм, ако взем сериозно нашата Декларация на правата на човека, че сме равни, дори да разгледаме този философски проблем, от економически аспект няма смисъл да работим с една четвърт от населението, които са извън обществото и да им плащаме. Не е добре от чисто економическа гледна точка да забравим философския въпрос. Идиотско е да се неутрализира една част от производствения капацитет от на обществото. И трябва да следваме, разбира се, тези показатели, да ги следим и е, това ще ни доведе, разбира се, да се занимаем и с е, данъчните въпроси. И друго нещо, ако искаме да осигурим е, надежността на нашата економика, трябва да видим каква е производителността на работа. Винаги сме го казвали. Много е важно да се види каква е производителността на капитала и на ресурсите. Тоест, като видим какви, как се възстановява, когато се видим каква е цената на енергията и на ресурсите, си даваме сметка, че трябва да бъдем доста по-ефикасни в областта на енергийното и ресурсното осигуряване. И а, трябва да научим а, нашите акционери да живеят в един свят, където а, приходите са по-слаби, както каже Жан Пол. А, няма безболезнена реформа на пенсиите, съгласен съм, но ако трябва да се каже, че пенсионерите трябва да се научат да живеят в свят, където а, парите не падат от небето, за това става дума, това също е валидно и за акционерите. Често те са същите. Не е някаква възвръщаемост 10-15% дивиденти и такова нещо не съществува. И трябва да се научим да живеем с тази действителност. Искам да припомня, че това не е само въпрос на социална справедливост, това е економическа ефикасност. Един от факторите на конкурентоспособността е, че а, много при нас, примерно, капитала се възстановява прекалено много, за разлика от другите страни. В една способна економика не може да бъде такова. Така че ако искаме да мобилизираме повече пари за инвестициите, това са средства, които няма да отиват за някакви ренти, дивиденти и тем подобни. Рентата не е съвместима с пазарната економика. И тук искам да се присъединя към това, което каза Елиза за демократическия контрол на тройката. Това, което каза и Жан-Пол. Аз забелязвам, че много хора казват, да, трябва ни е по-голяма политическа интеграция в Европа, економическа интеграция и така нататък. Когато идват препоръки, казват, ама не, не ги искаме. Е, или едното, или другото. Не може човек да получи всичко. Но едно от основно условие, за да може на тези, кой си във Франция, в Белгия или някъде с другаде, да приеме решенията от областта на економическата политика, той трябва да има тя трябва да има също, същата сила, като, да реши да идва от Брюксел или от Париж или от някъде другаде. Така че работи всъщност е, едно 6 месече, където няма достатъчна политическа и економическа интеграция, но трябва това да има същото демократична легитимност, както във всички, във всички държави членки. Но аз не съм, а, не съм от тези, които казват всичко, което са държавите членки е законно, пък а, Брюксел не е така. Не е така. Нашия отговор е, че трябва да се подобри качеството на демокрацията в Европа и да се засили демократичната легитимност на решенията, които ние вземаме. Uh, Благодаря. Сега давам думата на господин Епинг. Много ви моля да се ограничите в рамките на 5 минути. Да, разбира се, ще се огранича. Господин председател няма да повторя своя предшественик, който толкова надхвърли времето. също така ще говори малко по-бавно, за да улеснят преводачите. Госпожо Ферейра, за съжаление, никога не съм бил съгласен с всичко и това въжи и за вашия доклад. Благодаря ви за вашата страст, с която работите като докладчик, но има някои неща, с които не съм съгласен и бих искал да се изменят. Нека да ги споменам. Най-напред доклада иска спешно изпълнение на инструмента за конкурентно способност и конвергенция възоснова на един съюзен подход. Това е свързано с фискалния капацитет за това еврозоната да стане една трансферна економика. Може би това има предвид докладчика. И по този начин, като вместо да се получим от опита, от горчивия опит на трансферните страни в миналото, сега рискуваме това да се повтори на европейски мащаб. На второ място докладчика повтаря изводите, извлечени от съвета за ДФС. И сега трябва да имаме едни системи за сближаване в рамките на Европейския съюз. Аз съм абсолютно против включването на ДФС и по този начин намаляването на конкурентно способността. Тук говорим и за включването на социалния стълб, като смятаме, че този стълб е основополагащ. Въпросът е дали ние сме институцията, която трябва да се занимае с социалната политика. Нека да не забравяме, че в страните, в които има излишък, трябва да се подсили вътрешното потребление, като си повишат заплатите. Нека да спомена страни като Германия, които биват наказвани за това, че са твърде конкурентно способни. Така че, за съжаление, господин председател, просто не смятам, че докладът на госпожа Ферейра ще се радва на моята подкрепа. Благодаря. Сега давам думата на господин Гигол за 5 минути. Да, аз бих направил няколко кратки забележки на немски за Жан-Пол. Сега ние, зелените, говорим на немски най-вече заради Жан-Пол Гозес. Що се отнася до това 6 месечи, има някои неща, които трябва да се разграничат. Има големи разлики в прилагането на европейската политика. Кои са реформите необходими на държавите членки? Някои биха казали, че трябва да се следва стрикно линията, конкуренция, данъчни въпроси, конкуренция в законодателството, пазарна економика с огромни различия. Има и по-мек вариант при консерваторите и либералите, с нюанси в различните групи, докато при социалистите напротив също се иска, разбира се, растеж от Желая се този растеж и изближаване на економическите политики, но ние сме по-близки до социалистите. Разбира се, винаги може да се е, разправяме за предложението на Европейската комисия, Имаше компромис постигнат от е, комисията, стратегията Евро 2020, стратегия, която от економически, социална и екологична гледна точка е пълна и, за съжаление, Европейската комисия така са затворени очи. Тук е, в парламента се казва, че трябва да се направи нещо за целите на възобновимите е, енергийни ресурси. Малта, Естония получиха някакви препоръки, в тази област, докато други всъщност не получиха никакви такива съвети. Колегата Филип Ламбер говори за липсата на логика, говори се също, когато се става дума за бедността и там има малко препоръки. И също, като че нещата не са много логични, защото страните, където има най-сериозни проблеми, получиха препоръки, но имаме чувство, че съобразно страната, съобразно желанията се пращат препоръки или не. Някои хора се опитаха след това да оправят нещата, но не успяха. Тоест, има нещо изкривено в съдържанието и проблема а, с метод, методологията. Европейската комисия разглежда с едни критерии, с един аршин, мери всичките страни на фона на европейските цели. Не трябва да се е, проявява някаква, някакъв фаворитизъм и някакви предпочитания. Европейския парламент винаги е изисквал да има някаква логика и не смятам, че може да се разграничаваме много по този в това отношение, но има нещо, което ме притеснява е, че не се спазва това, което сме взели като решение. Дори да не сме съгласни с съдържанието на различните препоръки, трябва да се изисква Европейската комисия да работи прозрачно. Да се знае кои са препоръките, които са приложени, кои не са приложени. И е, имаше 140 препоръки, 17 за които бяха отбелязани успехи по отношение на транспонирането. Тоест няма и 15% от всичко, което да е било приложено. Всичко останало се прилага до известна степен с различни виждания в различните държави членки. Няма е, яснота. Не се знае коя страна е транспонирана и до каква степен. Нямаме някаква таблица да видим коя държава членка е следвала препоръките и доколко. Тъй, че, с други думи, комисията не смее като че ли да прилага задължението си за прозрачност, дори и когато става дума за неща, които са решени от съвета. Просто не разбирам. Толкова пъти сме настоявали за това и аз лично говорих с различни о, хора от комисията и като че ли я е страх. Като че ли комисията е страх да играе с открити карти през съвета и да каже така трябва да направим или така не трябва да направим и това няма нищо общо с политическите предпочитания, координирането на политическо равнище. И много ви моля, господин председател, да дадете думата на комисията да ни обясни защо не е направила това, което е записано в препоръката на Европейския парламент. Искам защо знае, да знае защо комисията не прави нещо. Okay. Um, it seems that there is сега струва ми се, че няма друг колега, депутат, който да иска да се изкаже. От комисията Okay. Uh, please uh, try to be brief. Ако може накратко да се изкажете, съвсем накратко ще се изкажа, благодаря ви. Сега, що се отнася до изпълнението и прилагането на съществуващите препоръки по отделните страни, нека да привлека вниманието на многоуважаемите депутати към оценката, която правим в комисията. Да, ние споделяме опасението за недостатъчното изпълнение в най-различни области. Отбелязваме си, че в някои области напредъкът е доста значителен докато в други, както се е, казва, напредъкът всъщност е доста разочароващ. Смятаме обаче, че една оценка на изпълнението която като тази оценка се състои само между, от, от сравнение между доброто или лошото и изпълнение през последните няколко а, месеци, като имаме предвид, че броя на препоръките е доста голям. Това означава, че да, ние споделяме основните опасения. Но отбелязваме, че всички държави членки във всички области правят стъпки в правилната посока, благодарение на препоръките и политическите насоки, които се дават от институциите. Да, споделяме оценката. Но смятаме, че резултатът от полугодиите е положителен, въпреки че не са изпълнени напълно препоръките. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем откровено ще ви кажа, не съм доволен от отговора. Аз поставих съвсем конкретен въпрос. Разгледам, разглеждаме различните доклади за отделните държави. Те се публикуват. В някои от докладите се казва най-общо има изпълнение, в други се казва има значение значителен напредък, известен напредък. Сравнявали сме преднамерено терминологията, която използвате, навсякъде формулировката е различна, като казвате, че в държавата има напредък или известен напредък или нещо подобно. Това прави невъзможно сравнението между държавите. Няма последователност, няма уеднаквяване в е, методиката, която се използва, за да се прецени има ли напредък или не. Освен това, е, в е, е добре да има в една таблица сравнение на направеното от отделните държави. Дори няма таблица за сравнение на препоръките от миналата и от настоящата година, за да може журналистите бързо да се ориентират да не забравяме, че институциите все пак работят и за гласоподавателите, те работят за обществеността и ако се правят оценки, а не може да се сравни а, изпълнението на препоръките, да се види какви са решенията на съвета и какво е постигнато, съжалявам, значи не, не сте си свършили работата, не сте достатъчно конкретни. Благодаря ви. Председателя. Сега госпожа Ферейра отново. Имате малко време до края на заседанието. Минут. Muito obrigada. Eu acho que não preciso de 10 minutos. Не ми са необходими цели 10 минути. Благодаря ви. Съвсем накратко, за да обобщим дебата. Първо искам да благодаря на колегите за предложенията. Искам да им благодаря и за а, предложенията за, да, за подобряването на документа. Наистина той така ще стане по-качествен. Напълно съм съгласна с виждането на парламента, че нещо трябва да се направи. Да, светът върви напред, а ние не бива да се правим, че не го забелязваме. Крайно време е да се сложи край на тези препоръки и да се премине към една по-активна работа. Положението е трагично. Гражданите в много държави и членки са в ужасно състояние и никой не знае кой държи кормилото. Вчера попитах Марио Драги какво, как вижда той положението в Унгария. Не защото Португалия е особен случай, а защото Португалия на практика изпълнява препоръките на тройката и ги изпълнява дословно. Резултатите обаче не са това, което очакваме и това води до тревоги. За това трябва да се преразгледат отново тези препоръки и тяхното качество, защото те очевидно не дават резултат. На практика това ни е необходимо. Трябва да се изгради доверието в европейското ръководство и ако помислим какво каза господин Гигл, той на практика ни казва, че трябва да направим анализ на препоръките, които са дадени до тук и аз съм съгласна с него. Да видим докъде тези препоръки, доколко тези препоръки са изпълнени. Необходим ни друг вид анализ, качествен анализ по тези препоръки, защото една държава, която изпълнява препоръките дословно, а, не подобрява положението си и в това няма никаква логика. Тоест, трябва да направим един преглед и да видим какво е предложено и да изготвим една, един план за по-дългосрочен период. Споменахте множество проблеми и аз съм напълно наясно с тях социалните проблеми, обвързването на социалните въпроси с производителността. Ако обвържем производителността с заплащането. На пръв поглед това е логично, но на практика резултатите не са това, което желаем. И точно за това стана дума и в изказването на господин Гиго. Ние вече взехме решение по стълба, свързан а, с а, социалните въпроси. А, аз изказвам мнение, което може би не се подкрепя от мнозинството в парламента. А по отношение на изказването на Филип Ламберг, Съгласна съм най-общо с казаното от него. Някои от идеите вероятно ще бъдат подкрепени с консенсус. Надявам се, че той ще може да бъде постигнат. А по отношение на общия доклад трябва да изчакаме, може би, да видим и поправките в него и както беше казано, трябва да преминем от думи към дела. Трябва да приемем един дневен ред, който да бъде резултат на усилията на целия парламент и да вземе предвид притесненията на гражданите, защото те наистина са в тежко положение. Благодаря, госпожо Ферейра. За съжаление, този доклад беше много успешен и за това а, срокът за представяне на измененията е 17 юли. Благодаря ви за вниманието, благодаря ви за участието а, в сутрешното заседание. Продължаваме в 3 след обед.